Good afternoon, ladies and gentlemen. Добро, добър ден, дами и господа. Бих искала да обява днешното заседание на Комисията по регионална политика за открито. Добре дошли на всички. Запознали сте се с дневния ред. Дали можем да го приемем в настоящия му вид? Има ли някакви коментари или предложения по него? Не такъв случай приемаме дневния ред в настоящия му вид. Бих искал да започна с няколко кратки съобщения на председателя. Две на брой. На последното заседание на Реги ви дадох информация за първата тристранна среща по СРСП. Бяха проведени два политически триалога с съвета и комисията на 25 и 31 януари. Последваха и няколко технически заседания. Основните е, теми, които бяха обсъждани, бяха партньорството, многогодишната работна програма, прозрачността, парламентарния контрол и бъдещето на програмата. На този етап сме близо до споразумение с съвета по пакета. Веднъж след като той бъде финализиран, ще бъде предложен за гласуване на заседанието на Реги на следващото заседание по смисъла на правил 69F4 от процедурния правилник. Благодаря на докладчиците, господин Ван Нистелрой и госпожа Венкрел за усилената работа по време на преговорите. Тристранните срещи се проведоха в една много добра атмосфера на разбиране и партньорство. Наистина надявам се, че на следващото ни заседание пакета ще бъде готов, за да го гласуваме в комисията. Ще ви е, представя актуална информация по пакета и в бъдеще. Следващото съобщение, което искам да направя е следното. Конференцията под надслов регионални и местни компетентни органи в регионалната политика. Семинара се проведе миналата седмица на 30 и 31 януари в парламента. Комисаря Хан излезе с изявление в понеделник – много представители на Реги е, също участваха и през двата дни госпожа Рейнт, господин Нилсън, господин Пицола, господин Богович, господин Яковчич. Всички те се включиха в семинара. Аз имах честа да бъда председател на втория ден от срещата. Много интересни дискусии бяха проведени във връзка с ролята на местните и регионални компетентни органи в а, историята на Европейския съюз, в настоящия момент бяха направени и връзка с програмата ИПА, както и с Европейската стратегия за а, региона на Адриатическо море. Имаше представители от Сърбия, от Черна гора, от Албания, от Косово, от Босна и Херцеговина – изключително интересна дискусия. Благодаря на всички представители на Реги, които се включиха. Благодаря ви за интересните презентации. Това бяха двете мои съобщения. Сега нека да преминем към режим на гласуване. Мисля, че почти всички членове на Реги са в залата. Моля, вземете картите си за гласуване. Най-напред ще гласуваме годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 година. Господин Яковчич, който е докладчик, не е тук, така че нека да преминем директно към гласуване. Започваме с изменение първо. Кой е за? Против?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 въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, от... приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35, втора част. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме изменение 35, втора част, начало на гласуването. Open. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 57. За против, въздържали се. Мисля, че се приема. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, Начално гласуването. Край на гласуването. Становището се приема. Благодаря ви. We continue now with the... Продължаваме с становището на докладчика Омържи. Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони. Господин Омържи представи проектостановището си на 29 ноември. 57 изменения бяха внесени по това становище след дискусия с докладчиците в сянка се предлага 12 компромисни изменения. Сега ще гласуваме. Водеща комисия е ПЕШ. Тя ще гласува през март. Искате ли думата, господин Омаржи? Не. В такъв случай нека да преминем към режим на гласуване незабавно. Изменение второ. За.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 Изменени 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24. Има устно изменение по него. Някой да възразява по устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме изменение 24 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 2. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме целият текст, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Становището се приема с мнозинство. Благодаря ви, господин Омържи, и поздравления, с което приключваме гласуването за днес и продължаваме с следващата точка в дневния ред. Дали всички оратори са тук? За работния семинар? Добре, следващата точка от дневния ред е работен семинар на тема техническа помощ в рамките на политиката на сближаване. Този семинар се организира от тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване. Комисията Реги пред известно време реши да изготви доклад по собствена инициатива за бъдещите перспективи за техническата помощ в политиката на сближаване – Господин Томашич бе докладчик по темата. В този контекст поискахме от компетентния отдел, който подкрепя работата на нашата група, да организира този работен семинар. Както виждате, от програмата ще чуем представители на Европейската инвестиционна банка, Сметната палата, Световната банка и Европейската комисия. Те ще ни е, уведомят за настоящите предизвикателства в областта на техническата помощ, както и за различните инициативи на комисията, както и инициативите на държавите членки. Ще помислим заедно за бъдещите действия в тази област. Всички оратори са тук. Както винаги, графика ни е доста натоварен, така че ще дам думата най-напред на Паскал Боежман, началник отдел на Центъра за административен капацитет в Генерална дирекция Регио. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, за днешната покана, за начина по който използваме техническата помощ Генерална дирекция Регио. В моето изказване ще говоря за два типа техническа помощ. Първо, техническата помощ по инициатива на комисията, за която имаме 1,2 милиарда евро в рамките на този програмен период, който ще се финансира от пете фонда структурни инвестиционни фондове, а следващата техническата пом- техническа помощ е по инициатива на държавите членки на стоеност 13,4 милиарда евро. Това, което искам да ви покажа с този слайд е, че сумата от държавите членки е 10 пъти по-висока от тази, която разполагаме от страна на Европейската комисия. Както знаете, за този програмен период имаме малко по-висока сума, с 0,35% по-висока в сравнение с периода 2007-2013 година. Планирали сме специална стратегия за техническа помощ, за която имаме индикативен бюджет от 815 милиона евро. Тя ще се финансира от Кохезионния фонд и фонда за, развитие, за регионално развитие. Съвсем наскоро бе взето решение за отделяне на 83,5 милиона евро за структурните реформи и програмата в това отношение. В много по-малка степен използваме непряк менеджмент в нашата работа. В този програмен период сме задали рамка за по-целенасочено и ефективно използване на техническата помощ. Тя трябва да съответства на основните приоритети на нашите приоритети. В нашата стратегия имаме 8 приоритета, които са описани тук развитие на политиките, градско развитие, финансови инструменти, изграждане на капацитета, прилагане на рамката, оценка и резултати, комуникация, вътрешни знания в областта на развитието и ефективността. По-голямата степен от най-голямата сума е отделена за прилагането на рамката. Опитваме се да имаме по-целенасочен подход в рамките на този програмен период излизаме и с годишни доклади, за да може да преразгледаме техническата помощ. Бих искал да ви дам три примера за изграждане на административен капацитет, нещо за което отговаря нашият отдел – може би за вас е интересно да видите е, няколко примера за начина по който разходваме средствата. Първо, създали сме една система, която се нарича peer-to-peer, -peer, в рамките на която искаме да използваме по-добре е, съществуващите знания и опит в държавите членки. Предприемаме инициативи в областта на борбата с корупцията и борбите с измамата. В това отношение имаме 17 пакта в 11 държави членки и на следващо място в областта на обществените поръчки и държавните помощи работим заедно с Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия, е, както и с Генерална дирекция за регионално развитие, тъй като това има своите последствия върху регионалната политика. Първо, peer-to-peer. Държавите членки на местно, национално или регионално равнище може да поискат подкрепа от е, техни партньори посредством европейските а, фондове. По този начин в рамките на година и половина получихме 150 а, заявки, от които 100 бяха одобрени. 74 вече са приложени, а в тях участваха 24 държави членки с средно около 1150 участника. Имаме а, различни инструменти, можем да окажем подкрепа за мисии на експерти, за проучвателни а, посещения или за работни семинари. Това са областите, в които държавите членки се нуждаят а, от най-много помощ. Така че а, осигуряваме подкрепя в областта на менеджмента, на финансовите инструменти, на градското развитие, обществените поръчки и интелигентната специализация. Литва, Харватия, Румъния и България и Полша са тези, които а, участваха, а Полша, Румъния, Холандия и Литва са тези, които а, дадоха своя най-голям принос, като оказаха помощ. Следващата инициатива, която подкрепяме с техническата подкрепа, са а, тези пактове. Виждате тук 17 пилотни проекта, които подкрепяме в 11 държави членки в Европейския съюз. Тези пактове вече се прилагат от 4 година, 4 години и ще се прилагат до 2020 година и действаме заедно с Transparency International. Това са избрани проекти, има съфинансиране от структурните фондове, имаме независими наблюдаващи, като може да има представители на Transparency International или на други НПО. Те разглеждат проектите още от самото начало, от подготвителната фаза до прилагането на проекта. Този подход се използва от Transparency International от 90-те години, но до сега не го бяхме използвали за структурните фондове. Това са някои ключови данни. Виждате проектите, които подкрепяме. Те са на стоеност 1 милиард евро. Самите проекти са а, на стоеност на 7,2 милиона и проектите обхващат различни сектори. Не класическите сектори, свързани с околната среда и транспорта, но също културата а, и така нататък. Третия пример за начина по който използваме техническата помощ. Имаме едни насоки за хората, които работят в областта на обществените поръчки – Описали сме 25-те най-често срещани грешки, тези, които бяха идентифицирани от нашите аудитори и даваме препоръки, за да може тези грешки да бъдат избегнати. като сме структурирали насоките в областта на обществените поръчки, като казваме, че трябва да има 6 основни етапа в процеса на възлагането на тази обществена поръчка. Имаме и конкретни примери в това отношение. Това са три примера за начина по който използваме техническата помощ. Тук съвсем накратко ще ви представя техническата помощ от страна на държавите членки. Виждате цифрите. 7,5 милиарда от Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. Те се използват в рамките на оперативните програми в държавите членки. 2013-2014 година проведохме преговори. и Тогава нашия отдел се опита да насочи вниманието върху най-важните теми, а именно как по-ефективно да се използва техническата помощ в сравнение с предишния програмен период. Най-напред решихме, че е важно техническата помощ да отива най-вече към човешките ресурси в важни органи, организации – така че а, менеджмента да бъде засилен, като се, наберат, като се набере допълнителен персонал. Трябваше обаче да използваме съвсем целенасочено този инструмент, за да може държавите членки да разработят планове за действие в областта на човешките ресурси. На следващо място счетохме, че е важно средствата да бъдат отделени също така, за да подкрепим бенефициентите, тези, които използват фондовете. Има очевидни грешки, те са свързани с тръжните процедури или с неналичието на правилните знания, така че в това отношение беше необходимо да има по целесообразно използване на техническата помощ. Мониторинг и оценка. Това също е важна област, в която отделяме техническа помощ. Извършват се предварителни оценки, оценки в средата на програмния период, както и последващи такива. Проучвания и стратегии също важни области, в които действаме, не на последно място реклама. Смятаме, че е важно да има добра координация между тематична цел 11 и това, което може да се ползва от техническата помощ. За оперативна цел 11 средствата са много по-малко, отколкото от тези, които се предвиждат в рамките на техническата помощ. Изискваме държавите членки да направят ясен анализ на проблемите от предишния програмен период, да очертаят основните проблеми, за да може техническата помощ да се използва много по-целесообразно. Както вече казах, в тези случаи, в които техническата помощ се използваше за човешки ресурси, нещо, което се случва в повечето държави членки, изискваме от тях да разработят ясен план за действие – и е, държавите членки трябва да проверяват дали средствата наистина се отпускат на съответната организация, която има нужда от това. Има различни оперативни е, програми, в които трябва да се е, включи броя на бенефициентите. По този начин разполагаме с данни за е, броя на официалните организации, които получават техническа помощ от нас. Насърчаваме държавите членки да използват техническата помощ, най-вече за елементите в плана за действие, свързани с неизпълнените предварителни условия. Например, по отношение на тръжните процедури, чек-листа за държавните помощи и така нататък. Изискваме от тях да използват новата разпоредба, член 125, алинея 4, за по ефективни пропорционални мерки в областта на борбата с корупцията и измамите. По този начин имаме ясна представа за начина по който държавите членки използват средствата. Засилва се също капацитета за разработване на проекти от страна на бенефициентите. Насърчаваме държавите членки да използват и някои референтни показатели – тъй като по този начин по-добре можем да измерим резултатите от използваната техническа помощ. И накрая, препоръки и предизвикателства. Смятаме, че е важно да продължим да използваме целенасочено и ефективно техническата помощ. Тя трябва да е насочена към прозрачни организации, които прозрачно управляват средствата. Всичко трябва да се извършва целенасочено. Разбира се, трябва да продължим от наша страна в комисията да координираме дейността между техническата помощ от една страна и ефективното използване от друга. Смятаме, че е важно да се подобри докладването от страна на държавите членки на комисията за начина по който се използва техническата помощ, така че да разполагаме с по-добри показатели накрая. Благодаря. Благодаря, благодаря ви много за презентацията. След това ще имаме възможност да зададем въпроси. Сега нека да продължим с следващата презентация на господин Курт Бунгарц от Европейската сметна палата. Той ще сподели своя опит от проведените одити на Европейската сметна палата. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ме поканихте да споделя своя опит за техническата помощ. Аз се казвам Курт Пунгат. Последните 7 години работя в Европейската сметна палата. Сметната Палата не е аудитирала до сега конкретно техническата помощ, но при извършените от нас аудити ние сме давали нашата оценка за това какво е работило добре и не е толкова добре в кохезионната политика. Аудитирали сме администрацията на фондовете, страните членки. Бих искал днес да а, говоря за това, какви аспекти а, би могла да обхваща техническата помощ, а, за да а, подобри капацитета за управление на а, а, програмите, финансирани от европейските фондове за структурни а, инвестиции. Техническата помощ за подобряване на капацитета на първо място трябва да бъде насочена към ефективността, ефективността, економичността на мерките и понякога също така се забравя аспекта на ефективното изразходване на разходи. Тоест, изразходените средства по проекта сравнени с постигнатите резултати, така както се иска от финансовите регламенти на Европейския съюз. Второ, искам да ви представя един списък с недостатъци, които са забелязани. Искам да подчертая, че според, според нас техническата помощ трябва да се предоставя за постигане на устойчиви, т.е. дългосрочни резултати и въздействия. Тук бих искал да подчертая, че всички трябва да работим за постигане на истинска европейска добавена стойност, да работим за стратегическо планиране, за поставане на приоритети, за добър дизайн на проектите, добър подбор на проектите в регионите и накрая, но не на последно място, а, дългосрочността и т.е устойчивостта на постигнатите проектни резултати. Това много често не се взима предвид, когато се планират и изпълняват мерките. Изключително важни, е, е, изключително важен е добри административен капацитет. Много често обаче се сблъскваме с слаб или много слаб капацитет за управление на проектите в най-различни региони на Европейския съюз съюз. Много често се смята, че комисията не е направила достатъчно за изграждане на този капацитет, което не е правилният подход. Много от управляващите органи и междинните органи не разполагат с необходимите управленски способности, не разполагат с достатъчно експертиза на персонала по въпросните теми зависи изцяло от националните и регионалните а, а, а, власти да помагат по-добре на своите бенефициенти за постигане на по-добри резултати. А, на второ място ние смятаме, че е, фондовете за техническа помощ, които разполагат страните членки, трябва да бъдат е, използвани е, на място в практическо отношение, т.е. за подпомагане на властите, за изпълняване на програмите, като разбира се, те се учат от грешките си, по този начин повишават капацитета си. На трето място, относно управлението на проектния цикъл от самото му начало до края което означава, че трябва да се прави анализ на нуждите, да се поставят зависимост от това приоритети и да се подбират проектите. И накрая, но не на последно място, да се осигури едно добро изпълнение на проектите, финансирани от Европейския съюз, което ме отвежда и до оценките след края на проекта. Не се прави достатъчно в страните членки и в регионите, що се отнася до последващите оценки след завършване на проектите. А, а това е много важно, за да се извлекат полуки и да се използват за бъдещата работа. И последно в моя списък, а, ние смятаме, че а, в много страни членки административният капацитет е по-голям на централно равнище, т.е. в столиците много по-добър, отколкото в, в отдалечените региони, в местните власти, които много често не разполагат с квалифицирани а, сътрудници и които по-малко контактуват с колеги от комисията и колеги от другите страни членки. Местните власти, местното равнище има нужда от много повече техническа помощ, отколкото централното равнище. Сега, за недостатъците ще ги изброя един по един. Всички те заслужават да бъдат споменати, защото когато се говори за бъдеща техническа помощ, те трябва да се имат предвид. Първо, недостатъчно се съблюдава принципа на ефективността на разходите. На второ място, ориентацията към резултатите. Много често не се обяснява достатъчно как проектите по ефективен начин могат да допринесат за изпълнение на европейските цели. Втора точка – Много често местните а, а, власти избират между различните а, опции в зависимост от това, кое ще им бъде по-удобно. На проектно равнище много често се избират економически лоши, технически лоши решения, които са много по-скъпи в сравнение с подобни проекти на национално равнище или пък от частния сектор. Ориентация към резултата управляващите органи много често не измерват проектите според техните резултати, а според а, а, изпълнението на финансовите задания и така нататък. А, много често управляващите а, органи не обръщат достатъчно внимание на резултатите и на въздействието. И а, трето, устойчивостта а, на резултатите. Като цяло управляващите органи работят за постигане на незабавен резултат и го правят достатъчно добре, но не задават рамката, в която може да се постигне оптимално въздействие и дългосрочен резултат за региона. Казвайки това обаче, има изисквания за е, три години или пет години, за които трябва да се запазят е, инвестициите и създадените работни е, места, но обикновено се прави толкова не се, отива отвъд този заложен в закона минимум. Следваща точка оценка на реализацията на пазара. Много често това става, когато се финансира частния сектор, предприятия, малки и средни предприятия. А, а всъщност фирмите, които изпитват финансови затруднения, не могат да получават европейско а, а, финансиране. А, и обикновено не е направен достатъчна оценка на това дали бенефициента може да поеме по-голямата част или целите, а, е, а, разходи. А, сравнението между разходи и ползи се прави ли достатъчно или изобщо не се прави. А, изпълнението на програмите трябва да бъде не само съответствие с изискванията, то трябва да бъде ефективно и а, ефикасно, а, особено когато става дума за прилагане на инструментите за обществени поръчки. Това често се прави недостатъчно. А, много често експертите на централното равнище имат а, нямат достатъчно а, опит на, на местно равнище, докато а, ако се прави това в сътрудничество с централизираното равнище, може да се спестят усилия и а, а, а, разходи. А, има голям потенциал за разкриване на потенциални измами. А, така, разделянето на проектите се прави често, най-вече за да се спазят някакви бюджетни тавани и ограничения, но това довежда до допълнителна работа безсмислено удължаване на сроковете. Така наречения gold plating, т.е. прибавянето на допълнителни изисквания на национално и регионално равнище е друг един феномен, който много често наблюдаваме. Обикновено процедурите за кандидатстване са изключително а, а, усложнени, изискват се огромен брой а, а, подписи а, много често националните а, проекти а, са много по-бюрократични. Обратното, европейските проекти са много по-бюрократично тежки, отколкото подобни национални проекти и се предвижда финансова компенсация за компенсиране на тези усилия. И много често това се отразява зле на репутацията на Европейския е, съюз. Използване на стандартни методи, инструменти и инфраструктури, е, е, разбира се, такива трябва да се използват за определени програми. Не всеки трябва да си измисля такива методи и инструменти, особено ако те са приложени успешно другаде. Освен това, това би осигурило повече сътрудничество между региони регионите, между бизнеса и да улесни работата в мрежа. Това би била истинска добавена стоеност за Европейския съюз, но много често не се прави при инфраструктурните проекти дългите и тежки процедури за кандидатстване трябва да бъдат сведени до разумното. Също така националните процедури за издаване на разрешения за инфраструктурни проекти трябва да се подчиняват на строги правила трябва да се използва повече подхода на решаване на проблемите на едно гише. Това се а, а, препоръчва. А, липсва ефективно измерване и докладване на резултатите, а това е важно, за да могат резултатите да се е, сравняват, особено когато има подобни проекти и в други а, е, региони за целта. А, е, се изискват определени базови данни, които не се събират на много места и използването на а, индикатори за изпълнение. Вече казах за оценката след изпълнението на проекта, тъй като нямам достатъчно време. Минавам направо на последния слайд. Ще се спра на втората и на третата точка, защото другите ги не споменах. Големите цели на регионалната политика срещу специфичните цели на програмата. Коментирахме това много с колегите от комисията от страните членки. Много често по-широките цели, тесните цели на а, а, проекти а, си противоречат, което не би трябвало да е така. Нека да ви дам един пример от един скоро, скорошен одит. А, Имахме а, а, а, е, е, инсталация за възобновяема а, енергия. Комисията и страните членки предполагат, че големите цели, като сближаване, иновация, създаване на работни места, са дадени по дефиниция. Но това не бива да довежда там, че този завод за възобновяема енергия така изграденото съоръжение трябва да е в съответствие с целите, допринася за целите на Европа 2020 година. Но, но не бива да има противоречие никакво при това между широките цели на региона и на Европейския съюз и целите на проекта. И още нещо, което тук се обсъжда много често така наречения детлайт трябва да се избягва, особено в, в големите държави, държавите, които са нетни а, а, плъци, също така и по отношение на, на бенефициентите. Много често се сблъсквам с бенефициенти, които биха могли да изпълнят проекта и без европейско а, финансиране ще се радвам да обсъждаме и за бъдеще и да обсъдим след малко тези а, основни недостатъци, които сме а, е, констатирали, защото те са извлечени на базата на а, одити на действително изпълнени проекти и могат да ни послужат за бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви също така, че давате сметка за ограниченото време, с което разполагаме. Сега давам думата на господин Франк Ли, ръководител на отделът за консултации по въпроси на финансовите инструменти в Европейската инвестиционна банка. Той ще ни съобщи дейностите за техническа помощ на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на европейските, структу... на европейските структурни инвестиционни фондове, настоящи и бъдещи предизвикателства. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази покана да бъда днес сред вас и да ви представя дейностите и техническата помощ, която предоставя ЕИБ. Както знаете, по-голямата част от хората, които са днес на това изслушване, си дават сметка, че ЕИБ играе много важна роля в предоставянето на техническа помощ. Голяма част от тях са финансирани от Европейската комисия, но други са финансирани пряко от държавите членки и в презентацията си днес ще се опитам да направя разграничение между тези два вида техническа помощ. Ще се опитам също така да ви дам конкретни примери за това как сме успели да предоставим помощ в различни области и ще си позволя няколко коментара за бъдеще. Това е, може би, най-сложният диапозитив, който ще ви представя днес и с ваше позволение бих искал да се спра на него малко по-дълго. Целта е да се обяснят различните видове техническа помощ, е, която предоставяме в рамките на структурните инвестиционни програми. Като цяло сме разделили на различните категории. Техническа помощ и финансова помощ. Е, това са различни видове подкрепа. По отношение на техническите консултантски дейности става дума за програмите, които се финансират пряко от Европейската комисия и дейности, които се финансират чрез договори, изключени пряко с държавите членки, в частност с контролиращите органи. Най-голямата ни програма за техническа помощ е програмата Ясперс. Както знае повечето от вас, това е програма за подготовка на проекти. Целта й беше първоначално да се съоточи върху по-големи проекти, които за първ път се прилагат в държавите членки, но с времето програмата да се разви и вече се използва за разглеждане на редица програми от отделни проекти, които като цяло са, с голям мащаб, като основната и цели са развитие на стратегиите и прилагането и консултантска дейност при подготовката на проектите, подпомагани от Европейските структурни инвестиционни фондове и изграждане на мрежи за споделяне на най-добри практики по всички важни теми. В дясно виждате няколко програми, най-важните от които са в България и в Румъния. В, в, този случай различните контролиращи органи ни предоставят а, а, проекти, които се финансират пряко от техният бюджет за техническа помощ, като по-голямата част от тях се случават върху периода на изпълнение на програмата, не толкова на подготовка на проектите. Ще се върна малко по-късно на тази тема. Сигаме до категорията финансово-консултантска помощ. Отново имаме проекти, които са финансират пак от, от а, Европейската комисия, както и двустранни консултантски договори, които са основно с цел обмяна на практики, финансират на Европейския съюз, а в отношение на двустранните договори основно се опитваме да помогнем на етапа на прилагане на избраните финансови инструменти или инвестиционни платформи, избрани от а, държавите членки. Все повече скоточаме всъщност върху инвестиционните платформи, като целта е да се събере финансиране от различни европейски инвестиционни инструменти, включително и структурните инвестиционни фондове. И не на последно място е една програма, която не се финансира пряко от структурните фондове. Става въпроса за Европейският инвестиционен консултивен хъб, който е в основата на инвестиционният план за Европа. И това е една много важна инвестиционна платформа, която ни дава възможност да запълним пропуските, които може би съществуват в основните програми с техническа помощ, които се финансират от, от фондовете, споменати преди това. Сега няколко, няколко думи за Ясперс, размерът на тази програма и капацитета и. Доколкото е възможно, се опитваме да присъстваме на място в 6 регионални офиса в държавите членки. В рамките на Няспрес работят 130 души. Освен това имаме достъп и до голям брой консултантски договори, чрез рамката за консултантска подкрепа, която сме изградили в Ясперс. И се надяваме това присъствие на местно равнище да ни позволи да спестим време при съобщуването ни с бенефициерите, да се запознаем по-добре с местните условия и всички фактори, които влияят на подготовката и изпълнението на проектите. И също така с си на място смятаме, че можем да бъдем повече гъвкавост и по-ефикасно да използваме ресурсите си на място. Един конкретен а, пример, чиято цел е да докажем, че Ясперс не се съдоточава само върху големи инфраструктурни проекти, а че в а, рамките на Ясперс имаме и отдел, който се занимава с интелигентната специализация и развитието на градските региони. Ще ви дам пример с един проект, който финансирахме в Полша. Става дума за е, възстановяване на част от е, града, чрез е, редица проекти за самодействие между отделни браншове, чрез оценка на въздействието, изграждане на съответната рамка за градско управление и оценка на всички останали фактори, които влияят на проекта. Друг пример, който е свързан с подкрепата с изпълнение на проекти, пряко финансирана от бюджета за техническа помощ на държавите членки. Тук работим с екип от 8 души. Съседалище в Букурещ в Румъния. Те работят пряко с редица контролни органи и се случават основно върху програмата за големи възстановни проекти проекти в областта на транспорта, на околната среда и промяната в климата, както и енергийната ефективност и енергийни транспортът на електроенергия. Сключаваме се върху подобряване на управлението, на изпълнението на проекта, но и върху различни въпроси, свързани пряко с самото изпълнение на проекта. И не на последно място, за да ви дам идея за някои от действията, които извършваме в рамките на Костатката ни дейност за финансовите инструменти. В България работим с властите, които се избрани финансови инструменти е нареченият Fund the Fund, структура, която мисля се появи от долу нагоре, появи се от а, самите участници в проекта. Ние помогнахме с, с, изготвянето на процеса на, на мониторинг и предварителната оценка. И този вид подкрепа функционира от 2015 година в тясно сътрудничество с колегите от Европейската банка за възстановяване и развитие Световната банка. Разгледахме и други сектори. Ние изключихме подкрепата си върху малките и средни предприятия, градското развитие и се надяваме да можем да продължим да подкрепяме чрез развитието на този инструмент да подкрепи подкрепата си при подбора на финансовите посредници и в частност разглеждаме възможностите за комбиниране на финансирането от структурните инвестиционни фондове с финансиране в Европейската инвестиционна банка и от гаранцията за Европейският фонд за структурни инвестиции. За приключвам с заключение няколко думи за препоръките за бъдеще. Мисля, че всички обмисляме възможността бюджета на Европейския съюз да бъде намален, което разбира се повдига въпроса за идентифициране, подго... подготовка и прилагане на надежни проекти. Това става все по-важно, така че дори да има цялостно намаляване на бюджета. Ние смятаме, че бюджет за техническата помощ трябва да се запазят на настоящото равнище, дори да бъде увеличен този бюджет, защото може би могат да се пуснат средства от различни фондове, но без добри проекти тези средства не се освояват надежно. Също така, очевидно има нужда да се обединят подкрепата за финансова консултативна дейност и подкрепата на проектите. Много често проектите се изготвят и се прави оценка чисто технически аспекти или от економическата целесообразност, обаче обаче да се разгледа финансовите аспекти на проекта. Точно смятаме, че и финансовите консултативна дейност трябва да бъдете предвид на най-ранно равнище. Например, трябва да се окаже подкрепа на градските органи да определят кои проектни проекти трябва да смятат за приоритетни, кои са по-финансово устойчиви, кои проекти може би са потенциално рентабилни, могат да се финансират чрез други източници, не чрез структурните фондове. И не на последно място в подстановището на комисията става ясно, че техническата помощ трябва да се осъществява на възможно възможно най-голяма степен на местно и регионално равнище ние подкрепяме този подход. Не го споменахме днес, но има и още една програма за подкрепа, програмата Елено, която се финансира от Генерална дирекция енергетика. Според нас това е един отличен инструмент. И може би тя може да се приложи в по-голяма степен в политиката на сближаване. Тя е насочена в частност към местните регионални власти, за да им помогнат да, из, да изготвят а, своите структурни програми, като е проведена значителна степен на техническа помощ за градските власти, например. Помощ, която те могат да използват за създаване на отдели за стратегическо планиране, могат да наемат допълнителни слушатели или да използват тези средства за правна помощ или всякакъв друг вид помощ, която ще им помогне ефикасно да приложат своите проекти. И не на последно място, един, една от областите, в които нашите бенефициери често пренебрегват, не смятаме, че особено важна. Това е техническата, програмата за техническа помощ за новосъздадените предприятия. като е предвидено възстановяване на средствата при неуспех на проекта, което според нас е много добър стимул за реалното прилагане на подкопните проекти. Благодаря ви. Ще спра до тук. И аз ви благодаря за презентацията. Сега давам думата на госпожа Елизабета Капанели, експерт по, за Румъния и Унгария на Световната банка. Тя ще ни представи ролята, който играе Световната банка в предоставянето на техническа помощ на държавите членки на Европейския съюз. Видях, ще подготвя много дълга и интересна презентация. Ще помоля да направя възможно най-кратко. Thank you very much. Благодаря ви за тази възможност да бъдем а, ваш гост. Да, подготвила съм дълга презентация, но не възнамерявам да разгледам всички слайдове. Ще ви спестя някои от тях. А, просто ще ги прескоча, ще ви представя 10-12 слайда. Позволих си да подготвя по-дълга презентация, защото Понякога ролята на Световната банка по отношение на техническата помощ за държавите членки не е толкова известна. И с удоволствие ще отговоря на въпросите ви след презентацията. Както вече казах, изготвила съм някои слайдове за работата на Световната банка някои аспекти, които може би не познавате. Дали да не започна с този слайд? Както спомена колегата от Европейската инвестиционна банка, действието на място е изключително важно. Ние също имаме възможност за отпускане на средства, имаме възможност да отидем и на място, да предоставим техническа помощ на място – Та затова тук съм споменала някои от държавите, в които работим. Румъния, Польша, България, Харватия. Това са нашите микроцентрове. Бих искал да ви обясня различните видове техническа помощ, които предоставя Световната банка в държавите членки. Ние присъстваме в 22 държави членки. Нашите дейности се финансират от нашите източници. Дейности се финансират и от държавите членки, нещо подобно на това, което спомена а, колегата Бойманс. Има и а, други а, начини, които се прилагат за някои от държавите. Възможно е, е да се отпуска техническа помощ заедно с Европейската комисия. Важно е нашата дейност да има ефект на лоста. Ние работим по е, синергиите с други институции, Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия – това е ролята, която играем в по-богатите е, държави и най-вече в държавите членки. Ще използвам примера с Румъния, която е бенефициент на подобни консултантски услуги. Така ще ви покажа какво правим. Ние работим в сътрудничество с други, разбира се, но тези услуги, за които говоря, се финансират основно, но не и само от структурните инвестиционни фондове. Над 40 години вече работим в това отношение в над 60 държави Така че целта ни е да се разшири набор от инструменти, с които разполагат бенефициентите. Тук виждате нашето портфолио. Аз ви описах най-големите държави, но то се съсредоточава основно в Румъния, България, Харватия и Полша. И не случайно ви представям примерът с Румъния. Тук виждате една таблица. Той Паскал може да ви я представи малко по-подробно, но виждате, че заедно с Европейската комисия ние също съфинансираме в области, които не се финансират от други организации. Например, бизнес средата. Така предоставяме финансиране на държави като Кипър и Гърция. В допълнение към средствата, които се отпускат от европейските институции. Сега да се върна на примера с Румъния. Световната банка увеличи присъствието си в Румъния след кризата. Така се случи и в други държави. Много работихме с тази държава в периода преди присъединяването и към Европейския съюз. Много работихме с нея по време на финансовата криза, относно изграждане на капацитета за освояване на европейските фондове, Така че ни увеличихме присъствието си а, там и работихме в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Важно беше да се изгради необходимия капацитет. Така че не си свършихме работата. Предоставихме персонал, който да обучава такъв в Румъния, за да може да се запълнят някои от пропуските на ръководните органи, но най-вече трябваше да подготвим Румъния за новия програмен период. Вижте тук примерът с Румъния. Ако погледнете, ще видите областите, в които сме работили. Тук сме играли допълнителна роля. Работили сме заедно с други организации. Смятаме, че Европейската банка за развитие, Европейската инвестиционна банка работят най-вече в областта на транспорта и така нататък, и така нататък, така че в това отношение сме работили по-малко. Работили сме в области, които са типични за дейността на Световната банка. Образованието, намаляване на бедността и така нататък please forward. Okay. Some examples. Right now, uh, my colleague from the Court of Account will that this is uh, uh, only examples of outputs. Uh, but... Колегите от Сметната палата ще ви предоставят повече информация, но тук на този слайд не на този исках да ви представя значението на нашата дейност за програмата. Ние подпомогнахме Румъния да изготви подготвителната работа. и да набере цялата необходима информация, за да може да изпълни предварителните условия. Това са области, в които имаше слабости в Румъния. Например, в областта на обществените поръчки. В това отношение работихме заедно с Европейската инвестиционна банка. Предоставихме експертен опит. Друг пример. За резултат от нашата работа. Световната банка предостави техническа помощ по отношение на обработката на данни – във връзка с стратегията за социално включване и намаляване на бедността в Румъния. Всичко това се превъплати в план за действие, който в момента се прилага. Това доведе до изготвянето на законопроект, което от своя страна доведе до подобряване на положението в Румъния. Не можеше да има а, минимален, въвеждане на минимален доход, ако нямаше намеса от наша страна. Това е пример за резултатите от нашата дейност. Правителството на Румъния направи оценка на резултатите от предишния програмен период – от работата на Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие и Световната банка в рамките на техническата помощ. Ние от наша страна също ще изготвим оценка, ще анализираме информацията, тъй като това ни помага да установим как да действаме за бъдеще. по-добро измерване, целесообразно използване на ресурсите са нещата, върху които трябва да работим. Основна роля изигра правителството, тъй като то реши от какъв тип техническа помощ се нуждае от наша страна и от страна на другите организации. От тук нататък смятаме, Дадох ви пример с Румъния, но можех да ви дам примери с други държави, в които работихме. До България, например, госпожо председател. Според нас Резултатът е положителен. Научихме много от този процес. Натрупахме знания от европейските държави. А за нас това е важно. Ние сме световна институция, която възнамерява да продължава да работи в това отношение. Намесихме се в области, в които според нас държавите а, е, имаха най-голяма нужда. Политиката ни почиваше на факти и така изработвахме стратегията. Но най-важното беше да сме там, на място в държавите членки. Да мобилизираме собствените си ресурси, за да направим необходимото проучване и необходимия анализ. В някои случаи работихме в сътрудничество с държавата членка. Извинете, с Европейската комисия. Да, наистина, много предизвикателства имаше пред нас. Необходимо е допълнително да засилим институциите, да изградим допълнителен капацитет. Това ще е важно, за да може да се окаже подкрепа на фондовете. Благодаря ви. Благодаря, каза председателката. И Петият ни участник днес е господин Мачей Аллак. Ако добре произнесох името ви, е, ръководител на Координационното звено за техническа помощ в е, Варшава, Полша. Вие сте от отдела за програми на Министерството по економическо развитие. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да споделя нашия опит uh, с вас. Тази презентация е резултат от нашия 12 годишен опит в е, прилагането на техническата помощ. Е, ще започна е, с дизайна на техническата помощ в Польша, основните действащи лица, развитието и полуките. Първо, нашата система е изградена от три стълба. Оперативна техническа помощ на, на, на, на ниво оперативни програми, техническа помощ на национално равнище и на регионално равнище. Ние смятаме, че техническата помощ е предназначена за осигуряване ефективна и е, е ефективно ефикасно осъществяване на политиката сближаване е, в Польша. Защо са ни необходими тези три стълба? Те са резултат от многопластовата система на прилагане на политиката за сближаване в Польша. Тази система е доста комплексна, И за това е необходимо да има техническа помощ, предвидена като хоризонтална ос във всички ам, оперативни програми. И за да може оперативните програми да се изпълняват а, както трябва. Оперативната, а, техническата помощ за оперативните програми а, подпомага хоризонталните институции по хоризонтални въпроси. Тя е ориентирана към резултатите, към координацията и избирането на стратегически и прозрачен подход в цялата система. Ние имаме такава система, изградена на три стълба, защото картината наистина е комплексна, както виждате от този слайд. Някои оперативни програми биха могли да се разглеждат отделно като огромен отделен инструмент. И броят на всички институции в тази система, управляващи органи, междинни звена и така нататък е над 100 а, в Польша. А, част от системата са дозиращите органи, управляващите органи, междинните звена, разплащателните агенции. От друга страна, в нашия случай са институциите, които отговарят за измерване на въздействието върху средата, от друга страна организации, които отговарят за провеждането на обществените поръчки и така нататък. Това са все а, е, много важни институции и ние подкрепяме всички. Е, други важни институции са така наречен комитет за мониторинг. Това са неправителствени е, организации, социални партньори и разбира се най-важната група на бенефициентите, академичната, научната общност, органите на местното самоуправление, малките и средни предприятия. Нашата философия на техническата помощ също се променеше през годините. Е, е, по, по същия начин, по който се е, променеше е, регламента за общовалидните е, разпоредбите, като се ние започнахме с подкрепа на институциите, минахме през изграждането на административен капацитет а, и Отиваме и към подкрепа на бенефициентите, изграждането на мрежа и намаляването на административната тежест. Това е еволюцията, през която премина нашата техническа помощ. ние се стремим да прилагаме същата философия, каквато е приложена и в изменението на регламента. Откъде започнахме през 2007 година? нямахме достатъчно а, а, хора с опит, нямахме системен а, подход, липсваше базово знание за работа с европейски а, фондове. А, за и а, започнахме да решаваме тези проблеми с а, техническата а, помощ. Набелязахме няколко мерки, които виждате тук. Разработихме план за развитие на човешките а, ресурси а, ние създадахме добра система, добър сетъп на различните а, организации и а, разработихме насоки за управление и изпълнение на програмите. Изградихме комплексна мрежа между различните бази данни с информация. Това са все мерки, които ни помогнаха да изградим стабилно управление на политиката за сближаване. Въпреки, че така взетите мерки подобриха ситуацията, те се оказаха недостатъчни. Трябва да навлезем още е, в дълбочина и по целенасочно и по-финно да прилагаме техническата помощ. Така, ние изготвихме списък с допълнителни мерки, които биха могли да бъдат обект на отделна презентация, но ще, ги, ще ви ги представя, ще ги изброя. А, ние подкрепихме всички ключови институции, които смятахме, че са от важно значение за политиката на сближаване. Подкрепихме социално-економическите партньори и НПО. А, ние подпомогнахме и подготовката на а, проекти започнахме да подкрепяме и териториалния подход. Ние създадохме множество грантови схеми за пилотни а, проекти, например, за градска политика, съживяване на райони. Ние започнахме и продължаваме да подкрепяме така наречените ITIs и да обменяме знания в тематични мрежи, каквато е мрежата Енея, мрежата за публично-частни партньорства тези мрежи ние подкрепяме със средства за техническа помощ. Какви са изводите, какви са полуките, които искам да споделя с вас? Според нас техническата помощ е инструмент, който се променя с течение на времето и трябва да се променя. Този инструмент трябва да подкрепя сграждането на някакви основни функции, но в дългосрочен план това не е достатъчно. Техническата помощ трябва да подкрепя не само институциите в страните членки, но и бенефициентите, защото от това зависи да имаме качествени а, а, проекти. Според нас, а, Техническата помощ е важен инструмент, с който могат да се тестват иновативни решения под формата на а, пилотни проекти. А, техническата помощ трябва да бъде много проста и гъвкава. В нашата а, система националните оперативни програми а, ни помагат подхода ни да бъде ориентиран към а, резултатите. Имаме 9 индикатора за резултати в нашата програма и смятаме, че те могат да дадат един по-широк поглед върху това, което искаме да постигнем и върху перспективата. Това според нас е най-важно. Благодаря. Thank you very much. Very strict in time. Благодаря ви много и благодаря, че се вписахте в времето ви отредено с презентацията. Скъпи колеги, дойде време за въпроси и коментари. Двама колеги са заявили желание да се изкажат към момента. Припомням ви, че имаме общо половин часа за дискусията. А сега давам думата на господин Нилсен. Tack så mycket och tack för bra genomgång och bra redovisningar som eh, vi kommer ha nytta av. Благодаря много за презентацията. Наистина, наистина имахме нужда от тази дискусия. Може би трябваше даже да я проведем по-рано. Непрекъснато повтарям, че трябва да има специфична помощ за това програмите да могат да се изпълняват коректно и ефективно. Казвам това възоснова на опита на Швеция с политиката на сближаване. Много се радвам, че представителя на Сметната палата каза, че е очевидно, че техническата помощ трябва да се концентрира върху регионалното и местното равнище, не толкова върху националното. През последните 20 години в Швеция има непрекъснат конфликт. Между чет... преди 4-5 години този конфликт избухна съвсем ясно. Конфликта между националните власти а, и регионите регионите а, а, а, имат специфични нужди и помощта не може да се концентрира само върху националното равнище. И поради, поради тази причина много често а, техническата помощ е неефективна. А, според нас а, е много важно Европейската комисия да бъде малко по-енергична в отношенията си към страните членки, когато води преговори с тях. и понякога комисията трябва да покаже зъби, така да се каже, да пита как ще изпълнявате програмите, по какъв начин. Мисля, че комисията трябва да бъде доста по-настоятелна. Северна Швеция, например, Имаме много слабо населени а, райони. 90% от предприятията имат между един два, или двама работници и там има много ясна нужда от координация и от съвместна работа в платформи, например. така може да се подходи и при техническата а, помощ. А, особено в райони подобни на Северна Швеция, ако а, а, предприятията се обединят в платформа, а, ще има по-добри резултати. Много се радвам, че говорим за техническата помощ. Швеция има нужда. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички за отличните презентации. Имам въпрос към господин Кърт. Той много добре изложи всички проблеми, с които се сблъскваме при подготовката и прилагането на проектите. Нуждаем се от техническа помощ. Държавите членки се нуждат от такава техническа помощ, изграждане на нощният административен капацитет и гарантиране на държавен контрол, както подчертахте. Обаче ми през цялото време остана с впечатлението, че с всички тези усилия се опитваме да потушим пожара тук-там, но че всъщност на практика непрестанно се борим с постоянно се помисли същи проблеми. Ниско равнище на освояване на средствата от фондовете, Страховно прехвърляме на средствата към други пера от бюджета, натрупване на неизплатени плащания, тъй като се закъснява с а, плащанията и т.н. Също ми се струва, че трябва да променим нещо в техническата помощ и може би няма да е зле да се опитаме да систематизираме тази помощ, но също така и да видим как можем да подобрим бизнес средата като цяло. Държавите, които се сблъскват с трудности с освояването на средствата от фондовете, обикновено имат проблеми и с привличането на инвестиции. Та, въпросът е как действително можем да подкрепим реформите в публичните администрации като цяло. По този начин ми се струва, че бихме могли по-добре да им помогнем и да ги подкрепим. Това е ролята и на Световната банка и затова имам един въпрос и към вас. Струва ми се, че в държавите членки е, различни органи се занимават е, с различни въпроси по различен начин. Например, в Харватия Министерството на финансите отговаря за споразуменията за помощ с Световната банка, а пък Министерството за регионално развитие се занимава с а, структурните инвестиционни фондове на Европейския съюз и т.н. И ми се струва, че тези две министерства имат различни изисквания и че на практика забавяме възможността да се инвестира в различни проекти поради липса на координация. може би имате някакво предложение как можем да разрешим тези проблеми? Примерът от Польша беше много интересен. Начинът по който сте променили предоставянето на техническата помощ. И имам въпрос за техническата помощ за пилотни проекти. Не съм много сигурна какво имате предвид. Защо смятате, че е нужна техническа помощ за пилотните проекти, а не за специфични програми за финансиране на дадени проекти. Може би ще може да уточните какво искате да кажете тук. Също така предвиждате и подкрепа за ключови институции от съществено значение за политиката на сближаване. Дали става дума за заплащането на служителите или предоставяне на техническа помощ за действително по-добро справяне с държавната помощ и другите форми на финансиране. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че организирахте този важен работен семинар днес. Експозитата не бяха много интересни и много полезни. Разбира се, всяка държава членка има свои особености. В някои държави членка системата е по-децентрализирана, като в Франция и Германия. По-големите държави или скандинавски държави може би са по-децентрализирани, докато при балтийските държави, като моята страна, Литва, например, са по-централизирани и нямат регионална политика като такава. Ето, що сме изправени пред следната ситуация. Човешките ресурси на разположение на местно равнище ежегодно намаляват. Това пък от своя страна води проблеми с разпределението на средствата на регионално равнище в Европа. Струва ми се, че няма да е да се опитаме да изготвим един европейски модел, който могат да използват различните държави членки. Така че бих искал да чуя малко повече за вашият опит и за това къде имам по-добри резултати при, в държавите с по-високо равнище на децентрализация или в държавите с по-централизирани системи. При децентрализираните системи има повече демокрация, повече се обсъждат, повече обсъждания се провеждат. Но смятам, че всяка държава членка, независимо дали е по-централизирана и по-децентрализирана, не бива да се придържа към една единствена възможна структура. В дух на най-добро управление и в дух на стремеж към най-високи резултати, как може да се осъществи това на местно равнище? Въобще възможно ли е за местните власти, да не говорим за отделни частни дружества да имат достъп до европейско финансиране. Това в момента почти е невъзможно. Затова ми се струва, че би трябвало да има някакви механизми, някакви квоти за държавите членки, които да могат да се прилагат. за да могат самите бенефициери да достигнат, да имат достъп до европейските институции. В момента това е невъзможно. Ма прекалено много големи пречки, дължащи се на липсата на познания и липсата на опит. Така че не би трябвало да обсъждаме конкретна техническа помощ, но и консултативните системи, Виждаме, че голям брой много добри проекти вече са изпълнени и са довели до много ползи. Мисля, че примера от почни си не може да вдъхнови мнози на други. И последният ни въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Този на семинар е посветен нещо, което ни се струва на пръв много просто и всички знаем всичко по темата. практика обаче действителността е много по-различна. Очевидно е, че отделните институции имат а, различен подход през различни периоди. Ето защо може би не след да го обсъдим, преди да започнем да обсъждаме следващ идният период. А в коментар на казаното от Ивана за промяната в управляващите органи. Тук ще прехвърлихме средства, които са насочени към, от, от страна на Европейската комисия, от средства за техническа помощ за подкрепа на структурните реформи. Или казвам други думи, променя се самото функциониране на техническата помощ. А сега един коментар от общо естество. Опитът на различните институции в различните държави членки, какво според вас трябва да бъде истинската роля на техническата помощ? Дали трябва да се окаже подкрепа на всяка държава членка за процеса на взимане на решения или подкрепа за крайните бенефициери? Или трябва да е обща подкрепа при подбора, подготовката на проекта и т.н. Или системата за помощ трябва да се ръководи от носещи отговорност за разходване на средствата, в случая Европейската комисия. Тоест, ако включим и Ясперс, резултатите от консулта... консултациите, предоставени от Ясперс, ще бъдат възприяти по презумпция. Тоест няма да има никаква конкуренция, така че дали техническата помощ не би трябвало да не се ограничава само до външна помощ, но и не свързана с самата структура, защото а, важната подкрепа може да се осигури от всеки го, но ако а, техническата помощ се предоставя от е, един от участниците по изпълнението на проекта, нещата да изглежда вече много по-различно. Тогава те носят отговорности за резултатите, както показа и примера с полското правителство. Полското правителство е изготвило проект, но също така носи и отговорност за изпълнението му. Тоест, какво трябва да бъде за бъдеще истинското място на техническата помощ? За много средства говорим. Често тези средства не се използват и се прехвърлят към други пера. Така че, съжалявам, че така упростявам нещата, но мисля, че имаме нужда от малко упростяване, защото се окаже, цялото положение е много по-сложно, колкото си го представяхме. Благодаря ви. Това бяха въпросите на членовете на Комисията по оригинално развитие. А сега ще помоля гостите ни да отговорят или да направят коментари. Нека да започна с представителя на Европейската комисия. First of all, um, the, the several remarks were made about... Uh... Първо, няколко коментара бяха направени за подкрепата за местните регионални власти и дали техническата помощ се използва достатъчно за тези цели. Ами първо, струва ми се, че административните системи са различни в 27-те държави членки. Няма един модел, който да може да се прилага за всички проекти. И също така трябва винаги да се зачита и принципа на субсидиарност, което значи, че в крайна сметка предоставянето на техническа помощ е, подлежи на решението на държавите членки въз основа на тяхната административна система. На практика обаче голяма част, много често техническата помощ остава концентрирана в ръцете на управляващият орган, а не стига до оперативното ниво на изпълнение на проектите. Тоест, оказва се, че много голяма част от а, отговорността се продава на междинните посредници, но по-голямата част от техническата помощ остава на равнището на централизирания от, от, управляващ орган. Това е подход, който не насърчаваме. Това е едно от ключовите е, послания, които се опитваме да изпратим през този програмен период и мисля, че може да засилим това послание, но това разбира се зависи и от правомощията на комисията в това отношение. Мисля, че всички подчертахме колко е важно да се засили подкрепата за крайните бенефициенти, защото всички може да изготвим прекрасни подкрепи за управляващите органи, етапът на подбор на проектите, изготвянето на проектите и нататък. Но ако бенефициент, крайните бенефициари не са в състояние да подготвят правилно своята проект, в крайна сметка няма никакъв смисъл от нашата помощ, така че трябва да продължаваме и през следващия програмен период да обръщаме по-голямо значение на засилване на способностите за изготвяне на проекти на крайните бенефициери. Това се случва в Польша, ако не се лъжи в други държави членки по коментара за централизираната, централизирана или децентрализирана система. И мисля, че може да се даде еднозначен отговор, коя е по-добра система. Всяка държава членка има различна система на управление, пак повтарям, но за нас е много важно техническата помощ да е адаптирана към съответният модел на управление. Също така в държавите членки, които по-скоро са се присъединили към Европейския съюз, фактор, който ние в комисията трябва да вземем предвид. В някои случаи тези държави членки смятат, че е по-добре да се създадат допълнителни равнища, допълнителни административни структури, допълнителни критерии за подбор, което в крайна сметка парализира цялата система и не е най-ефикасният начин за изготвяне на проекти. Така че поне през първият програмен период е- би било по-добре да се започне с сравнително проста и ясна структура, а следващия програмен период вече е да се предоставя допълнителни задачи, да се ангажират повече органи и действащи лица, но в началото е важно да се започне с възможно най-опустена скултура. И накрая последен коментар, това се опитах да обясня и в изложението си. Средствата на разположение за техническа помощ за държавите членки са огромни средства на тях често се гледа като на фиксирана сума, която могат да използват държавите членки, но пак казвам, сумата никак не е за пренебрегване и смятам, че може да използваме по много по-целенасочен начин, отколкото го правим в момента. И ние в Европейската комисия безпълно бихме се, бихме се опитали да насръчим именно тази цел, а именно по- целенасочено използване на средствата техническа помощ, както държавите членки, така и от самата Европейска комисия. Благодаря ви. Благодаря ви. Кой ще да вземе думата? Двата въпроса повдигнати от члена на Европейския парламент от, Хора, от Харватия. Работим за Харватия и съм напълно наясно с проблемите с координацията в различните институции. Как работим ние? Първо, опитваме се да изготвим меморандум за разбирателство или да включим нашите дейности в стратегиите на държавите, с които работим по възможно най-прозрачен начин. Така, например, фактът, че в някои държави членки Министерството на финансите работи по кредитирането, Министерството на регионалното развитие работи за техническата помощ. Въобще с този целият проблем за, за разпокъсаност на правомощията го преодоляваме в самото начало, чрез меморандума за разбирателство и по този начин се избягва проблема с а, разпокъсването. Също така смятаме, че е изключително важно да се използват а, всички инструменти, с които разполагаме, средствата, които ние отпускаме за консултативни, за консултативна помощ от Европейската банка е незначителен сравнение с всички средства, които се отпускат от Европейските инвестиционни фондове, затова е толкова важно да има добро съгласуване на това финансиране. За целта имаме меморандум за разбирателство в Румъния, но имаме програми за подкрепа и в България, и в други държави. И за добро сътрудничество винаги е много важно да има много голяма прозрачност. Много важен беше въпросът за какво трябва да се използва техническата помощ, т.е. да се случаваме не само върху изграждането на капацитет, но и за реформа на някои от институциите споменаха, например, обществените поръчки в Румъния, но може много повече да се направи за подобряване на функционирането на държавната администрация. И именно върху това се съсредоточихме в страната, въз основа на анализа, който изготвихме. Но това надхвърля чисто техническата помощ. Тук се стига до структурните реформи и способността за изготвяне на наистина дългосрочни проекти и програми. И смятам, че този подход трябва да бъде възприят от други държави членки като ръководна политика. Работим и с други държави, с наши собствени програми за кредитиране, в сътрудничество с Европейската комисия в някои случаи и се надяваме, че много повече държави и членки ще се възползват възможността да използват тези ограничени средства за е, техническа помощ, за подобряване на капацитета за по-добра администриране. Благодаря ви. Ще отговоря на двата въпроса, които ми бяха отправени пряко. Защо имаме пилотни проекти в областта на клиническата помощ? Защото смятаме, че в тези случаи може да им... че в някои случаи се нуждаете от помощта. Искате да помните някакви елементи от системата, но това не може да се случи от днес за утре. За целта ни изготвяме грантови програми, тестваме различни варианти и избираме най-подходящият проект. Тоест това е етапа на тестване преди да се избере правилният проект. И смятаме, че техническата помощ е подходящ инструмент за тази цел. Подкрепям също така и ключовите институции. Споменахте въпроса за възнаграждението на служителите. Да, част от техническата помощ е за това, но това е минимална част. По-голямата част е за междубраншове, сътрудничество между администрацията, гражданското общество, местните регионални власти и целта ни е да подобрим функционирането на системата. Тоест, може би финансираме възнаграждението на дестима служители, но основната цел на проекта ни е да се подобри координацията и сътрудничеството. Така, например, финансираме един проект за национални статистически данни. Целта е да се стигне до изготвяне на неагрегатни статистически данни на местно равнище, за да имаме нали, надежни данни и в това отношение. Напълно съм съгласен също така, че техническата помощ би трябвало да подкрепя и някои по-сложни проекти, като например мрежи за сътрудничество, всъщност мисля, че няма нужда от сериозни проблеми, защото регулаторната рамка в момента ни позволява да правим това, от което имаме нужда. Просто трябва да си вършим работата. Тоест няма нужда от законодателни промени. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Има ли други коментари? Благодаря ви, госпожо председател. Като представител на Европейската сметна палата, разбира се, не искам да изказвам мнение за правителствени или държавни реформи, но ние смятаме, че техническата помощ трябва да се използва за подобряване на административния капацитет на централно равнище и на регионално и местно равнище, за да могат да се използват европейските структурни инвестиционни фондове. Това е основната ни цел, така че се извинявам, но не мога да изкажа мнение по тази въпрос. Но, както каза и госпожа Малетич, често установяваме, че има разминаване между интересите и способно, възможностите на централно и на местно равнище, между тези, които носят отговорността, например Министерството за регионално развитие и други те министерства, които също са засегнати. И в това отношение смятаме, че има какво да се подобри разпределението на правомощията, и разпределението и на правомощите и сътрудничеството между различните министерства, които участват, било то на транспорта, на здравеопазването или на образованието, няма значение кои са участващите министерства. Факта, е, че понякога сътрудничеството между тях е незадоволяващо. Мисля, че господин Нилсън спомена нещо, което не съм напълно съгласен. Тук говорим за регионална политика, което е много хубаво. Регионалната политика засяга местното регионално равнище, но много често на местното регионално равнище не са в такава, не в, са в такава степен подготвени да изготвят и да правят оценки на проектите си, колкото е централното равнище. Така че съм напълно съгласен с вашата оценка, а именно на следващия програмен период техническата помощ би трябвало в по-голяма степен да се съсредоточи върху местното регионалното равнище. Споменах също така и платформите за предприятия и в частност за малки предприятия в по- рядко населени региони. Съгласен съм с вас, мисля, че тук може да се използва техническата помощ. И последен коментар. Редица от вас казаха, че няма модел, който да може да се прилага навсякъде. И съм напълно съгласен с вас, но смятам, че има някои правила или някои принципи на здравия разум при управлението на фондовете, които могат навсякъде да се прилагат. като например отдитите за възобновяемите енергийни източници. Много средства бяха инвестирани там и още много ще се инвестират през следните години, защото не е особено разумно в по-големи държави членки, например, да има централизиран орган, който да се занимава с обществените поръчки в областта на, на, на ВЕИ и между доколкото те го правят доста успешно, както стана ясно нашия специален доклад, но когато погледнете какво се случва на регионално равнище в 16-те войводини, се оказа, че всъщност се прави с, с, с тази цел, с, с тази цел се използва, се, сблъскват хора, които може би веднъж през цялата си кариера ще трябва да изготвят проект за соларни панели или друг вид ВИ, докато на световно равнище има много, добра, много добри познания, те са наясно с а, обществените поръчки, с а, търсенето на пазари и много лесно могат да изготвят, докато нещастният кмет с нещастните си екипа, които изобщо има служители, които да се занимават с този проект, прави всичко по силите си, разбира се, но в крайна сметка резултатът е силно незадоволителен и това, което то успява да изготви, е абсолютно несравнимо с това, което може да изготви централизираното звездно. С този пример искам само да покажа, че в този случай, конкретни случай може да се осъществят, изготвят по-добри проекти на централно равнище или да се гарантира, че колегите от регионалните и местни власти имат достъп до същите ноу-хау и специалисти, които могат да си оферят проекта на централно равнище. Това беше последния пример, мога да ви дам още много такива. Благодаря ви. Благодаря на всички наши гости. Благодаря ви за презентациите. Благодаря ви и за разискването. Както каза и господин Олбрих, струва ни се, че това е много проста тема, но действителността е много по-различна. Въпросът е просто ли за общата системата и дали ще продължи още дълго. Благодаря ви за изложенията. Сега продължаваме с дневния ред. Радвам се, че госпожа Демато тук ще влезе в залата, защото следващата точка в дневния ред е представяне на проект доклада на нашия докладчик Роза Дамато. Подготвяме становище за комисията ИТРЕ по техния доклад на насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Предлагам крайни срок за внасяне на проекта изменения по проекта становището да бъде 13 февруари в 12 на обяд. Госпожа Дамато, имате думата. Грация, президенте. Оджи дискутиамо di una bozza di парери. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за законодателно становище, чиято цел е да се предостави свързаност с интернет на публични места безвъзмезно. Достъп на гражданите и предприятията до интернет в рамките на цифровия пазар. Европейската комисия би искала до 2020 година всеки един град в Европа да предостави интернет достъп безвъзмезно на гражданите. Безжичен интернет. Това беше желанието на председателя Юнкер, което той заяви миналата година. Финансирането ще се получава по смисъла на една улекотена процедура. 128 милиона евро са предвидени за периода 2017-2019 година. От 6 до 8 хиляди местни общности на самоуправление би трябвало да се възползват от тази възможност. Смятаме обаче, че отредените средства не са достатъчни. 71% от европейските домакинства през 2015 година са имали достъп до а, интернет. Но едва 21% от живущите в селските райони са имали такъв достъп. достъп. което означава, че за да завършим цифровия пазар, ще трябва да поработим още малко. Нуждам се от една единна карта на Европа, за да може да определим кои са най-нуждаещите се региони. Да не забравяме и ефекта на лоста, ефекта на сближаване посредством фонда за регионално развитие. Ние сме съгласни с предложената улекотена процедура, но разбира се, трябва да се намери баланс между упростената процедура от една страна и възможността за контрол от друга. Необходимо е да може да се провери ефективността на предлаганите услуги в рамките на целия период. ще има и специализирани центрове за предоставяне на широколентов интернет, към които ще могат да се обръщат домакинствата и предприятията, което означава, че на местно равнище ще се създадат нови работни места. И не на последно място, може би най-важният аспект, Европейската комисия подчертава, че трябва да има балансирано географско разпределение. Същевременно обаче се прилага принципа, според който ще бъдат одобрени първите проекти, за които е подадена заявка. Ние в Комисията по регионално развитие ще трябва да изпратим ясен сигнал, тъй като свързаността с интернет се предлага в различна степен в различните части на Европа. А е необходимо да има териториално и регионално сближаване. Това е част от договорите. този подход, който възнамерява да предлага комисията, само ще задълбочи различията между държавите както и тези в самите държави. По този начин няма да се постигне поставената цел. Очаквам вашите коментари с нетърпение. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, господин Новаков от името на господин Рулс. Of... Да, аз говоря от името на господин Рулс, докладчик в Сянка, който за съжаление не може да присъства днес. Бих искал да приветствам работата на докладчика Луис Дамато. Няколко мисли бих искал да споделя с вас. Когато говорим за по-добрата свързаност на европейските общини и региони, това означава следните няколко неща. Първо, за местния бизнес това би означавало, че ще трябва, преди да инвестира, той да провери дали се предлага добра интернет връзка. Добрата интернет връзка е ключов фактор за всяко новосъздадено предприятие, за всяка инвестиция. На следващо място. По-добра свързаност означава по-добри електронни услуги, предлагани от местните органи на самоуправление и общините. Това означава упростяване и улесняване на живота на хората и на предприятията. И не на последно място, сигурен съм, че всеки един тук осъзнава, че по-добрата интернет връзка означава и по-добра свързаност между регионите в Европа. В комисията Реги ще наблегнем най-вече на секция четвърта от регламента 283 Като за този доклад приканваме създаването на нова секция за бежичен интернет на местните органи на самоуправление. Важно е кохезионните принципи, разписани в договора, да бъдат запазени в рамките на този регламент – за да може да има хармонично развитие на Европейския съюз. А за да има такова харми... хармонично развитие, ще трябва да се засили териториалното, економическо и социално сближаване. Света се развива бързо, а интернет е част от него. Не мога да се сетя за нито едно село или град в Европейския съюз, което да няма добра интернет връзка. Добрата интернет връзка е изключително важна за образованието, за бизнеса, за всички услуги, предоставени от местните власти. Комисията ИТРЕ възнамерява да въведе изменения в духа, в който е, предлага и докладчика в сянка. Трябва допълнително да се акцентира в текста. Допълнително трябва да бъде изяснен той, за да видим кой е основният принцип, приложим в регламента. В този документ са залегнали няколко принципа. Един от тях е многоязичието. В изменение 12 се предлага само английският език като втори език. Но това е въпрос, е, по който ще трябва да помислим подробно, заедно с комисията. На следващо място, мониторинга. Опростяването и мониторинга трябва да бъдат двете страни на една и съща монета. Ние сме съгласни с упростената процедура, предлагана от комисията, но същевременно не трябва да забравяме мониторинга и правилното разходване на парите на данакоплаците. Не се изненадвам, че упростяването е част от регламента. Ще се радвам, ако има и други предложения за допълнително упростяване. така че регламента да може да се прилага по-лесно. Относно простяването на процедурата по инвестициите и намаляването на административното бреме, е важно да се използват най-добрите нови технологии. Важно е да има допълняемост на услугите, предлагани на местно равнище с тези на национално. В това отношение сме напълно съгласни с а, казаното в регламента, а измененията ни ще имат а, за цел допълнително изясняване на някои от аспектите. Надяваме се, че аргумента ще се прилага възможно най-бързо като според мен е важно да спазваме предварителната дата 24 април за разглеждането на доклада в нашата комисия. Надяваме се, че местните власти, колкото се може по-бързо, ще започнат да прилагат този регламент за благото на целия съюз. Господин Пападакис, заповядайте. Вие сте докладчик в Сянка. Прин Абомериген. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко дни Евростат представи последните статистически данни относно свързаността на домакинствата и на физическите субекти с интернет. От тези данни стана видно, че всеки 4 от човека имал достъп до интернет през 2016 година. Различията между държавите членки обаче се задълбочават по отношение на широколентовия интернет, защото 14% от населението така никога не е получил достъп до интернет. Регионите в Европейския съюз а, се ползват с по-различна степен на свързаност. регионите изостават. И има риск те да не могат да се възползват от плюсовете на цифровата ера. Ето защо трябва да има достъп до широколентов интернет във всички региони в Европейския съюз. Така че да изчезнат тези разлики. В това отношение няма единна стратегия. Ето защо е важно гражданското общество да бъде приобщено допълнително. Всяка една инициатива, свързана с бежичен интернет, е инициатива, която не е цялостна, тя винаги е фрагментирана. Ето защо смятаме, че е важно Европейската комисия да се задейства и да а, предложи целенасочени инициативи. Финансовата помощ трябва да се отпуска балансирано, като в това отношение трябва да има и добро географско разпределение. Нека да се удовлетворят нуждите на местното общество. В това отношение трябва да заложим на сближаването. Необходимо е да се инвестира в цифрова инфраструктура. Бих искал да попитам следното Европейската комисия. Предвиждате ли да се натъкнете на някакви недостатъци във връзка с системата на купоните. Може би има разлики в обществените поръчки между държавите членки. Как стоят нещата с интернет от четвърто и пето поколение? Да не се стигне до там да се изгради мрежа за вече устаряла техника Премислили сте всички тези опасности? Как стоят нещата с широколентовия интернет? Той ще даде възможност за обмен на добри практики. Бих искал да благодаря на докладчика за предложенията. Сигурен съм, че ще работим в конструктивно сътрудничество с всички докладчици в Сянка, включително и с докладчика. Ние всички преследваме една обща цел, а именно ползите от цифровата економика да достигнат до всички крайно отдалечените региони също трябва да имат достъп до интернет. Всеки един гражданин трябва да има такъв. Благодаря ви. Господин Старнаджото, следващия докладчик в сянка, господин Яковчич и госпожа Мартина Мишел. Не, господин Лопе, вие също сте докладчик в сянка. Заповядайте, останалите не ги виждам в залата. Благодаря ви. Благодаря на колежката Дамато. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Важно е да направим така, защото хората в селските райони да получат достъп до интернет. Споделям и вашите цели. А подобен достъп не трябва да се предоставя а, вследствие на тежка бюрократична процедура. Интернет услугите са доста скъпи и някой ще трябва да поеме цената, а това са местните власти. Ето защо всички тези допълнителни разходи, които ще възникнат, трябва да включват и разходите по предоставянето на интернет в селските райони, поне на първи етап от проекта. Смятам, че е доста, доста ограничен списъка на регионите, които трябва да получат такъв достъп. Европейската комисия говори за библиотеки, за общински органи и така нататък. Не трябва ли да включим още някой в този списък? Е, Сич. Следващият оратор. Благодаря ви. Ние също подкрепяме инвестирането в осигуряването на интернет достъп на всички. Това е важно за всички, включително и за местните власти. Важно е компаниите да могат да инвестират в тези райони. Райони, в които по-настоящем интернет достъп е ограничен – Необходимо е да осигурим конкуренция. Говорихме за 120 милиона евро инвестиции. Това е чудесно, но нека да мислим и за бъдещето. Как ще се разгърне интернет от пето поколение в всеки един град? Помислили сте на този въпрос? Благодаря ви. Сега да чуем представителя на Европейската комисия от Генерална дирекция технологии и интернет връзка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за интересната дискусия. Радваме се, че споделяте целите и способите, които предлагаме. За нас е успокоително, че вие сте съгласни, че е, всеки трябва да получи достъп до безплатен бежичен интернет. Така че има консенсус в това отношение. Необходимо е да действаме бързо. Доколкото разбирам процедурата в този парламент да ни позволи да приемем инициативата с ваучерите. И това да стане своевременно. По същество. Различните изменения, които упоменахте, ще доведат до под... допълнително подобряване на текста. Относно мултипликационния ефект с европейските структурни фондове, иска ни се всичко това да бъде консолидирано в настоящата схема. Приобщаването на местните компетентни органи, създаването на центрове за широколентов интернет – приобщаването на малките и средни предприятия, приобщаването на всички, които се интересуват от цифровизация на местно равнище. Това е чудесна идея. Всички те ще бъдат включени в схемата. Важно е обаче, според мен, да се подчертае, че има някои трудности, свързани с принципа, според, кой, според който проектите ще се предоставят на първите, които са ги представители. И това е тясно свързано с схемата за ваучерите. Както знаете, правилното основание за това предложение е механизма за свързване на Европа. Този инструмент не работи като структурните фондове. Той не е инструмент на политиката на сближаване. Това е инструмент, който има за цел да насърчи най-добрите проекти и да мотивира хората да участват и да поискат средства от този фонд. Не искаме да създаваме никакъв прецедент, който да промени естеството на механизма за свързване на Европа. Не искаме да го правим посредством това предложение. Бих искал да уверя членовете на вашата комисия, че ще вземем предвид искането за равно географско разпределение на ваучерите. В рамките на механизма за свързване на Европа ще бъдат въведени правила – относно ваучерите, които ще раздават държавите членки, ще има долни и горни прагове. Например, не повече от един ваучер на община. По тези причини смятаме, че не трябва да се налагат някакви строги правила в законодателството. И въпреки, че няма такива строги правила, ще можем да уредим разпространението на ваучерите в Европейския съюз, така че да покрием цялата територия. Споделяме също така вашето искане за езиково многообразие. По този начин всички общини ще получат достъп до финансиране. Ще опростим и процедурата по подаване на заявки тези общини, които имат нисък административен капацитет, малките общини ще могат да се кандидатстват наравно с големите общини при искането за достъп до финансиране. Ще има равно третиране на всички. И е, това ще стане видно след първото публикуване на възможността за финансиране. В заключение бих искал да се спра на един от аспектите, повдигнато от докладчиците в сянка, а именно дали разходите по интернет връзката трябва да бъдат поети от компетентните органи. оборудването и разходите по инсталирането трябва да се разглеждат отделно от разходите по самия достъп. Така че в това отношение ще трябва и бенефициентите, и финансиращия орган да поемат част от разходите. Благодаря, госпожо Дамато. Ringrazio Съвсем накратко, само да благодаря на всички за изказванията. Съвсем скоро ще включим измененията в становището. Благодаря сега да преминем към следващата точка от дневния ред, която касае подобна тема. Това е нашето становище, подготвено от наша колега Андрю Луър е, по доклада по собствена инициатива на комисия ИТРЕ относно европейското общество в ерата на гигабайтове интернет и технологиите от пето поколение, така наречената 5G. Темата е подобен кода за европейска електронна комуникация, свързаността с интернет на местните общности. Имаме проекто становище. Позволете ми само да кажа какъв е крайният срок за внасяне на измененията, да предложа този срок да бъде в петък, 10 феврари. Срока е кратък, но мисля, че ще се справим. Господин Луър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. на Европа предстои да се изправи пред голямо финансово предизвикателство, ако иска да спази целите заложени от комисията, ако иска да осигури 4G, 5G покритие за всички райони. Какво е всъщност 5G? Ние ще направим някои препратки към това, за да се опитаме да избегнем недобрите, неспецифични формулировки, които се използват и да стане ясно за какво говорим. Относно прогнозата на комисията ще са необходими още 150 милиарда евро като инвестиции през следващото десетилетие. Това е едно доста голямо инвестиционно предизвикателство, заради което не искаме да излезем с становище. настоящия програмен а, период а, сме правили разходи за придвижване към тази цел. Могат да се използват голям брой инструменти, в това число инструмента за свързване на Европа, Европейската инвестиционна банка, която има фонд за широколентов а, интернет. А, Тоест, е, имаме доста да наваксваме по отношение на институ... институциите. Е, само е, ние изоставаме в сравнение с Съединените щати, където 75% от населението има достъп до широколентов интернет. В Европа това са само 28%. Ериксон прогнозира, че до 2022 година ще има 10 милиона връзки с 5G и много по-малко в Западна Европа. 110 в Съединените щати и 10 в Европа широколентови интернет, бежичния интернет и така нататък. Всичко това ще бъде а, възможно, ако се мобилизират инвеститорите, обществото и така нататък. А, инвестициите са а, критичния момент, но а, а, вече се правят а, капиталови разходи за това. Очаква се около 90 а, процента. So we've got to ensure трябва да направим така, че европейският е, континент да остане привлекателно място за телекомуникационните компании, затова те да правят тук своя бизнес и да а, е, инвестират. За цъта. и ние трябва да а, е, инвестираме. А, предизвикателство е голямо, тъй като доходите на индустрията спадат. Трябва да имаме това предвид. преди да изпаднем в лековати формулировки. Фирмите имат нужда от повече сигурност по отношение на, а, на технологиите а, и уверението, че инвестициите, които трябва да се направят, ще се, ще се направят прозрачно и както а, трябва аз препоръчвам да се използват съществуващите програми, а не да се създават нови. За това аз говоря за инструмента за свързване на Европа и за останалите инструменти, защото това ще позволи на европейските а, а, власти да. А, приложат гъвкаво е, съществуващите инструменти. Нашата работа в Реджи ще се концентрира върху пропуските в инвестициите, унези, които, върху тези, които е, изостават. В Великобритания се инвестират вече средства за осигуряване на широколентов интернет в отдалечените е, е, райони. Така че ние трябва да сме наясно че технологиите и 5G са достъпни само за гъстонаселените е, е, райони. Ще ни е не, необходимо сътрудничество е, с потребителите и с бизнеса. Новата рамка – би могла а, да се постигне чрез обединяване на двете а, директиви, защото така ще има повече а, а, прозрачност и потребата ще бъде по-лесна. Имаме някои опасения, свързани с промяната на националното законодателство. Опасяваме се от допълнителна бюрократична а, тежест. по отношение на субсидиарността, този аспект е важен както за мен, така и за, нашия, за нашата комисия. Страните членки трябва да продължат, да имат право да взимат национални решения. Това е тема на ЕКРЕ. Важно е решенията да се взимат на място. Колкото повече решения е възможно да се взимат на място, толкова по-добре, за да може разпоредбите да се адаптират към националните и регионалните особености. Ние се опасяваме, че комисията се опитва да въведе актове за изпълнение Ние се е, тревожим относно е, твърде е, предписателните планове за действие по отношение на 5G. Така че нашия доклад цели да получи подкрепа за инвеститорите и овластяването на местните власти. Очаквам с нетърпение коментарите на колеги. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Луър за работата му като докладчик. Аз мисля, че като комисия по регионално развитие трябва да поставим акцента върху териториалното и социалното сближаване на гигабитове интернет и технологиите от пето поколение, както и върху това да затворим цифровата празнота, да премахнем цифровите различия между големите градове и селските райони. Широколентовия интернет е достъпен само до 25% от домакинствата в селските райони, което е 50% е по-малко, отколкото средното. Така че има географски различия между нашите граждани по отношение на достъпа до електронни а, услуги. И трябва да има на разположение финансова помощ, която да помогне на всички да достигнат тази амбициозна цел. не бива да изливаме, така да се каже, пари върху проблем. Необходими са ни специфични за отделните държави инвестиционни планове, за да се вземат предвид особености на различните райони, тъй като между страните членки има огромни разлики. И трето, достъпа на гражданите до електронно съдържание е много различен. А, имаме някои чувствителни области на така наречения geoblocking, е, особено по отношение на правата върху интелектуалната собственост и, и, и на днешния пазар има някои неоправдани териториални ограничения – Трябва да се постигне още напредък по отношение на цифровото образование на гражданите. Също така е да се борим върху всички форми на киберпрестъпност, да защитим личните данни. когато говорим за развитие, това трябва да се случва успоредно с развитието на тези нови технологии. Ето това са е, елементите, които са важни за ЕНП. Ще представя съответните изменения на докладчика госпожа Родригес. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчик за документа. Знаем, че тази тема е от фундаментално значение. Скоростта на връзката е много важна за всички сектори и райони. Интернет има недостатък, че е неравномерно разпределен между регионите и между страните членки. не всички успяват да напредват с една и съща скорост. Някои изостават, има отдалечени райони, които не са добре свързани. Наша цел, както е записано в документа, трябва да бъде да наваксаме разликата с Америка и някои азиатски а, райони по отношение на технологиите от пето поколение интернет общността трябва да играе е, своята роля по отношение на равнопоставеността, влиянието върху живота на засегнатото население. Не бива никога да забравяме, че технологиите 5G ще направят а, всички елементи на света, който ни заобикаля, свързане. Тоест, ние ще бъдем конфронтирани с анонимност, трябва да поемем отговорността за това. Основното, за което става дума, е за това мрежите да достигат до отдалечените региони до а, периферните региони, регионите с специфични географски а, характеристики. Трябва да успеем да привлечем инвеститори, които да изградят тези 5G мрежи, и да предоставим съответните услуги, например, чрез проекта G5 for Europe. Може би първо трябва да реализираме този проект и след това да продължим да мислим. Необходими са ни стратегически партньори в лицето на публичния и частния сектор, за да могат да се разработят и да се осъществят проектите. Друг важен момент е осигуряването на правата на потребителите и упростяването. Трябва да гарантираме, че всички процеси върху всички равнища на а, внедряване на технологиите от пето поколение са прозрачни. Европейския съюз иска да играе пионерска роля при изграждането на тази мрежа и то така, че да включва всички и отговорно. Благодаря следващия докладчик в сянка. Господин Милтън от името на господин Яковчич. Благодаря, ще бъда супер кратък, само две бележки. акцента ще бъде да поставям върху днешните програми в рамките на Хоризонт 2020. Докладчикът смята, че трябва да се а, увеличи бюджета за тези програми. По ам, абзац 4 където става дума за инициативата на страните членки, според мен има нужда от силна европейска инициатива, за да може да преодолеем различията между отделните страни членки по отношение на технологията от пето поколение. Както казах, аз за 4 бих го формулирал по-положително, по-европейско. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дамато. това становище пак става дума за връзка с интернет, растеж, сближаване, предимствата за европейското общество от 5G са огромни по този начин може да се насърчава обмен на технологии, знания, да, прозрачност, Става дума за ефективна инфраструктура, за гражданите, за предприятията, дистанционна работа, предоставяне на медицински услуги, образование в областта на селското стопанство и така нататък. Има толкова много шансове, които могат да се използва Става дума обаче не само за инвестициите в 5G, а и за 4G мрежда. И то за цяла Европа, най-вече селските региони, които са слабо населени. Сближаване се постига, ако има свързаност на всички региони, в това число и на унези, които до този момент не са поставени в центъра. А, а, малките и средни предприятия на, на местно равнище биха могли да се е, включат. За да имаме е, е, истински един цифров пазар, е, са ни необходими е, еднакви условия за всички райони. Никой не бива да изостава, никой не бива да бъде изоставен. Е, цифровото сближаване е много важен аспект, особено за бъдещето. Благодаря. Господин Рапа, на името на докладчика в сянка ли? Благодаря на докладчика. Искам да изразя съжалението на моя колега докладчик в сянка за това, че не може да присъства, аз ще представя нейното мнение. Достъп до широколентов Достъпът до широколентов интернет може да даде значителен принос за прогреса за напредъка на регионите, които са отдалечени от центъра. Достъпът до широколентов интернет може да допренесе за териториалното и социално сближаване, за ученето през целия живот. И, и а, за предприемачеството. Трябва да отделим повече внимание на публичните услуги в този контекст. Достъпът до интернет Когато говорим за а, еднаквия достъп и равните възможности на мъжете и жените, а, трябва да, да, да говорим и за равен достъп до интернет. Що се отнася до 25 годишните лицензии за радиочастотния спектър, това предложение може да означава концентриране на услугите само в ръцете на най-големите играчи и да допренесе за намаляване на конкуренцията. Обръщайки поглед назад към началото на а, а, 4G, а, трябва да се запитаме дали към настоящия момент можем да се съгласим с този 25 годишен период за лицензията за радиочастотния спектър. Дали по този начин ще могат да се осигурят цени достъпни за потребителите. Хармонизирането и централизацията могат да бъдат средство за постигане на целта. Не подкрепяме подхода, избран от комисията. Знаем, че някои страни членки са против е, централизацията е, срещу координирания подход е, за координатното раздаване на радиочастоти, но ние го подкрепяме. Благодаря от името на докладчика сянка. Давам думата на комисията. Um, were... Благодаря. Бяха повдигнати множество въпроси. Може би ще забравя някои от тях, но Позволете ми да направя няколко общи коментара и няколко по-специфични. Първо, приветстваме това, което каза докладчика. А именно за това, че приветствате амбицията на комисията да постигне своята цел до 2025 година. Това са цели, по които трябва да започнем да работим, за да наваксаме постигнатото от другите континенти и да осигурим място на Европа в 21 век. Разликите между необходимите инвестиции, недостига на инвестиционни средства ще изискват по- по-интелигентен подход и използване на повече синергии. FC и Фонда за широколентова свързаност на Европа са инструменти, които целят изразходват, по-интелигентното изразходване на публичните средства. Ние смятаме, че има голям потенциал за преодоляване на недостига в инвестициите. Сега към по-специфичните коментари по специфичните предложения и по отношение на критиката, която беше изразена. Не смятаме, че направените предложения ще увеличат централизацията и бюрокрацията, е, Смисъл такъв, че сме намерили някои слабости в настоящата система, по които трябва да се работи, за да можем да се предвижим напред. Знаем, че има национални широколентови планове. Включването на технологиите от пето поколение в тези планове е начина по който да гарантираме, че всяка страна членка ще се движи в правилната посока. Някои от изразените критики се отнасят до нивото на бюрокрация и липсата на независимост на националните власти. Ние смятаме, че ще овластим а, а, някой от а, националните регулаторни а, органи Имаме намерение да превърнем орган на европейските регулатори в областта на електронните и далекосъобщения в един работещ европейски орган. Що се отнася до 25 годишните лицензи, ние смятаме, че по този начин ще имаме достатъчен ефект върху пазара и ще гарантираме да, да, да, да няма неразпределени части от спектъра. В момента а, имаме трудности, но смятам, че технологиите от, от пет, пето поколение ще бъдат стандартизирани и ще бъдат разпределени и използвани на използваните части от а, спектъра. Ние сме убедени, че с а, изграждането на обща рамка ще гарантираме едно съгласуване на решенията и едно съвместно насочване на решенията, които страните членки ще вземат индивидуално. Ето поради тези причини правим предложението. Благодаря. Господин Луър, вашите коментари. Благодаря за коментарите. Е, голяма част от колег, колегите казаха колко важен е интернет и, и свързаността с интернет най-общ план. Но искам Искам да, да, да, е, да, да направим така, че да е, избегнем плоските, нищо незначащи формулировки във връзка с интернет и да не повтаряме непрекъснато колко е важен интернет, защото знаем. Също така към госпожа Дамато покритието, 4G покритието за, за всички, кое, което е по-постижимо, отколкото 5G покритието, трябва да видим как да, как, как да направим това с а, а, е, инвестициите. Разбира се, че ще има различни мнения по отношение на Вайрек и по отношение на разпределението на радиочастотния спектър. Искам да благодаря на всички за задълбочените да коментари. Е, отбелязах се всичко, което се казва, Очаквам с нетърпение по-нататъчната работа. Благодаря. Сега продължаваме с следващата точка в дневния ред. Асесмент. Оценка на изпълнението на програмата Хоризон 2020 година и предложението за рамка програма номер 9. Комисията ИТРЕ в момента изготвя своя доклад за изпълнението на Хоризонт 2020 година, а ние в Комисия по регионално развитие решихме да изготвим становище. Предлагам крайния срок за внасяне на изменение да бъде 13 февруари в 12 часа на обята. Сега там думата на господин Иван Нютенбург. Благодаря ви, госпожо председател. Както казахте, становището се съсредоточава върху приложението на програмата Хоризон 2020 година. Това наистина е водещата програма за новаторска дейност и иновации. И в момента разглеждаме какви могат да бъдат подобренията на програмата след 2020 година. Отправна точка на програмата е и според мен трябва да бъде и в бъдеще насърчаване на отлични постижения в областта на научните изследвания и иновациите. В становището си се спирам на някои критерии и квотите, които насърчават широко географско разположение е, или широк географски обхват на научно дейност. Наскоро се срещах с представители на всички сектори, които могат да се покладетелстват от Хоризонт 2020 година и правим въпроса какво функционира добре в момента и какво можем да подобрим. Като не се срещах само с представители на организациите, седалище тук в Брюксел, или в Холандия, но посетих и вашата страна, госпожо председател. Посетих България, защото, за съжаление, програмата Хоризонт 2020 година все още не е успешна във вашата страна. Не е успешна в а, някои от в редица от а, новите държави членки на Европейския съюз. Целта на Хоризонт 2020 е да насърчи капацитета за научно-изследователска дейност и иновация. Европейската комисия също носи част от отговорността. Те трябва да гарантират, а, че всяко евро инвестирано в научни изследователска дейност има възможно най-голям ефект. Също така държавите членки трябва да поема своята отговорност за провеждане на структурни реформи. Защото според мен успеха на инвестициите и структурните реформи вървят ръка за ръка. Рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и RIC 3 на националните регионални инновационни стратегии за интелигентна специализация са три различни програми, които не бива да бъдат смесвани. И обърквани помежду си, но те могат ефективно да бъдат използвани съвместно на оперативно равнище. За това обаче носи отговорност преди всичко Европейската комисия. Друга точка, която се спирам в предложението си е идеята част от средствата от европейските фондове да могат да бъдат отпускани, когато има специфична за съответната държава препоръка за увеличаване на инвестициите в научно-изследователска дейност и иновации почти нито една държава членка на Европейския съюз не е спазил ангажимент си да инвестира 3% от своето БВП в научни изследвания и иновации. Ако видите какво се е случва междувременно в Съединените щати и в Китай, си даваме сметка колко много изоставаме. Ето защо бюджета за програмата Хоризонт 2020 и бюджета за новата рамкова програма би следвало да бъде увеличен от 100 милиарда, от 10 милиарда на 100 милиарда евро. Защитавам тази идея в проектостановището си. Спирам се и на голямо важното значение, което играят центровете за отлични постижения. Ще внеса и проектоизменения. Ще се спра и на различните стратегии, които също са много важни. В заключение имаме нужда от една много стабилна и успешна рамкова програма. Тя е от ключово значение за Европейския съюз. Нека да не допускаме познанията от Европейския съюз да изтичат поради липса на добра структура. Нуждаем се от това познание, за да се справим с предизвикателствата за бъдеще. Благодаря ви. Очаквам с нетърпение да чуя коментарите ви и съвместната ни работа с докладчите в сянка. Благодаря ви. Давам думата на докладчите в сянка. Господин Звер, имате думата. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Благодаря ви. Че ми давате думата, госпожо председател. Уважаеми колеги, позволете ми най-напред да поздравя господин Ван Милтенбърг за отлично свършената работа при изготвянето на проектостановището относно оценката за изпълнението на програмата Хоризонт 2020. Знаем, че Европа водеше в а, научните открити през последните няколко века, но сега започваме да изоставяме и трябва да сложим край на тази тенденция. Европа трябва да бъде най-новаторската организация в света. Целта разполагаме с Хоризонт 2020, е, Еразъм Плюс, е, но трябва да бъдат изпълнени редица условия. В сравнение с предишните рамкови програми, успяхме значително да увеличим хоризонта с 2020 година. Също така през последното десетилетие увеличихме средствата за научно-изследователска дейност и иновации в рамките на структурните фондове. Въпреки всички тези усилия, обаче основната ни цел сега е да намерим възможно най-добро взаимодействие между различните фондове. По този начин ще подобрим ефикасността и економическата целесообразност на наличните програми. По този начин можем да постигнем и ефекта на лоста. Съгласна съм и с друг важен елемент, заложен в становището. Отличните постижения и конкретно способността би следвало да бъдат основните приоритети на рамката програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации. А пък едновременно с това европейските стратегически инвестиционни фондове трябва да продължават да насърчават регионалното развитие и географското разпространение на нужните изследвания проведох дискусия с представители на различни научно-изследователски институции и те смятат, че Европейския съюз трябва да се съсредоточи както върху фундаменталните научни изследвания, така и върху приложените науки и изграждането на единно научно-изследователско пространство в Европа. А, инвестиционните структурни фондове на Европейския съюз би следвало да се съсредоточат върху най-високо равнище на техническа подкопеност. те наречен TRL. Така че изследователските центрове насърчават за ясно разграничаване на инструментите за финансиране, като едновременно насърчават да бъдат запазени и двата възможности за финансиране. А сега искам да кажа няколко думи за деветата рамкова програма. Трябва да вземем предвид различните огромните разлики между държавите членки по отношение на способностите за научно-давателска дейност. Защо смятам, че следващата рамкова програма трябва да запази да се съсредоточи основно върху държавите членки, които не успяват толкова добре да освоят средствата от Хоризонт 2020. И трябва също така да простим някои от правилата. Например, трябва да има единен подход към държавната помощ. Не ми се струва нормално някои е, изследователски инструменти с нетърговска цел да могат да се възприем, да бъдат допустими за държавна помощ в, според правилата на фондовете за стратегически инвестиции, но да не попада същата такова по отношение към 2020 година. Разбира се, няма да разрешим всички тези проблеми само с едно становище, но е важно да започнем дебата. Благодаря, госпожо председател. Е, току-що разбрах, че госпожа Джентил е болна и не може да дойде за това. Ще кажа само няколко малки коментари от мен. Много благодаря, че още веднъж обръщате внимание върху това, че Хоризонт 2020 е за водещи изследване за отлични резултати. Много е важно това да се знае, защото има две различни програми. От една страна за високи постижения и от друга страна в рамките на политиката за сближаване, за база, за инфраструктура и за развитие на нови технологии. Това, което задължително трябва да успеем обаче, а, е да свържем по-ефективно и двата инструмента, за да можем да дадем възможност и на тези региони, които до този момент не са успели да а, а, постигнат високи постижения. Искам да благодаря на докладчика да, да напомня а, на докладчика, че е, трябва да има достатъчно средства за Хоризонт 2020. Дали ще са 100 милиона или не, трябва да преговаряме, но това не трябва да стане в никой случай за сметка на е, FC, FC, плана на Юнкер, не трябва да отнема средства от Европейската програма за научни изследвания. Трябва да направим така, че това да не се случи. Важно е, според мен, да, да предвидим някакво място в доклада, може би с въпросителна, на което да става дума за Брексит. За... Защото Обединеното кралство е един от най-големите участници е, в програмата Хоризонт 2020. С Брексит е, ще се стигнат от драстични промени преди изтичането на периода, преди 2020 година. Преговорите са съвършено отворени, но трябва да кажем в доклада, че се, ще се опитаме да намерим решение така че да не се загубят а, а, а, резултатите а, и да не, да не бъдат ощетени всички а, участници. Не знам как как а, а, бихме могли да намерим такава формулировка, че да не изпреварваме преговорите, но мисля, че докладчика ще се сети за някаква умна формулировка. Нещо, което в никакъв случай не подкрепям, но може би не съм разбрала добре, а, са резерва за постижение. Такъв резерв е предвиден вече в политиката за сближаване. За политиката за сближаване голяма част от парламента е критично настроен към този резерв, тъй като няма а, достатъчно ясни критерии. Да въвеждаме още веднъж такъв резерв а, е меко казано проблемно за мен, но, но можем да поговорим още веднъж, за да ни кажете какво сте си представили. Благодаря. Много ви благодаря. Господин от името на вашия докладчик в Сянка. Да, си имам думата е от името на нашия докладчик в Сянка и много се радвам, че мога да се изкажа по тази тема. По темата за технологиите от пето поколение, като цяло прехвърлям работата на другите, но Хоризонт 2020 година наистина много ме вълнува като тема. Има и страни извън Европейския съюз, които участват в програмата и не виждам защото това да не продължите така. Тук може действително да имаме е, съвместни облаги, а не всеки да си избира каквото му харесва по научните изследвания, дори голямото кралство да излезе от Европейския съюз. Системата и програмата е отворена за страни от целия свят. Само може би не за да се спрем на няколко важни елемента. Също така ми се струва, че раз, разграничението, което се прави между Хоризонт 2020 година по смисъл на програма за подкрепа на научните изследвания и структурните фондове, които се подкрепят основно изграждат на капацитет е важно ограничение, което трябва да бъде запазено. Те взаимно се допълват, но не са една и съща програма и не бива техните цели да бъдат смесвани. И също така не бива изказвало от хората от 2020 година да бъдат прехвърлени за финансиране на плана Юнкер. Това е много притеснително. Благодаря ви. Благодаря. Други докладчици в сянка. Госпожо Дамато, имате думата. Съвсем накратко, госпожо председател. Свидетели сме на увеличаване на финансовите средства за програмата Хоризонт 2020 година. Но когато говорим за увеличаване на средствата, говорим На увеличаване на средствата за свързаност, но нека да видим какво се е случвало на световните пазари и как това се отразява върху обществените инвестиции. Смятам, че трябва да предприемем съответните мерки, за да гарантираме, че стратегиите, които разработваме, водят до интегриране на подхода, който прилагаме в момента. Трябва да гарантираме надежна съгласуваност и когато споменавам нуждата от взаимодействие, именно това имам предвид. Трябва да използваме целенасочено средствата, трябва да се гарантира добро управление от страна на държавите членки. Когато говорим за Хоризонт 2020, разбира се, програмата се управлява от Европейската комисия. Много е важно стратегиите за интелигентна специализация да се прилагат на регионално равнище. Европейската комисия трябва да гарантира, че има надежно управление чрез местните регионални центрове за връзка. Трябва да се гарантира надежна съгласуваност на процедурите. И трябва също така да си дадем сметка, че освен на ползи, има и рискове от този подход. Има и други а, опасности, свързани с а, неосвояване на средства от Кохезионния фонд за повишаване на капацитета на инфраструктурата на национално равнище, например. В Италия, например, ще има проблеми с изпълнение на някои от проектите в тази област. Това са основните ми притеснения. Предполагам, че докладчика ще се съгласи с мен. И накрая, още един коментар, който също е важен Много е важно да се обръща внимание на отличните постижения. Това е важен елемент от Хоризонт 2020. Идете за отлични постижения на новаторските МСП би трябвало да им даде възможност допълнително финансиране за сметка на предприятия, които имат повече проекти, но които са с по-нездоволително качество. Но от него господин Ван Нистелрой след него господин Олбрит. Briefly, thanking uh, Matthijs from Ultimate for his report. Let me do it like... Благодаря ви за този важен доклад. Благодаря на господин Ван Митенберг. Ще започна с няколко общия коментар. Важно е за периода 2014-2020 година да сме амбициозни в, с тематичните ни цели. Говорим за иновации в а, обществото на познанието. Зато увеличихме двойно финансирането на проективните програми. Сега, ако кажем, че девете програми трябва да се съсредоточени върху техните постижения, да, това е хубава идея, но тя е малко отвлечена, може би не е след да слезем малко на земята и да видим какво точно разходваме. Ако видите колко средства се разходват за Европейския фонд за регионално развитие, ами същото, също количество средства инвестираме и в фундаментални научни изследвания. Тук в нашата комисия също така предложихме и стълбата към отлични постижения, като пилотен проект за държавите членки, които все още се спускват с много големи пречки за постигане на отлични научни постижения. Целта е да има по-ясна концентрация и по-добри познания как може да се гарантират постиженията. А отличните постижения действително а, са много важни, но те са и концентрирани. Много голяма част от най-качествените хора от а, присъединилите се държави, на последните държави членки на Европейския съюз са се пренесоха към западните държави членки и в частност в Ситито в Лондон. Така че трябва да се замислим какво точно искаме. Според мен трябва да започнем един истински дебат. Съгласни съм, съм че искаме да подкрепим деветата рамкова програма. Питаме се обаче защо всички програми за иновации се подлага на едни правила, а двете рамка, двете рамка по други правила. Даден и съвета за иновации, инициатива на Европейската комисия. Сега след 2000 2020 година се предвиждат екип от експерти, за да се подготви един цялостен подход по отношение на иновациите. И смятам, че трябва през следните две години много сериозно да обсъдим темата. Но мисля, че заедно можем да изготвим проекто изменението с госпожа Шафер, за да постигнем общите си цели. Благодаря ви. Олбрихт. Благодаря, господин Олбрихт има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Нека да стане съвсем ясно. Първо, критерият за отлични постижения е ясно зададен и ако искаме способна Европа, имаме нужда от центрове за отлични постижения. Това е очевидно. Разбира се, това тези центрове не винаги отговарят на принципа за географско равновесие. Ето защо години насам обсъждаме смисъла на инвестиране на средства в структурните фондове, за да подготвим регионите за отлични постижения. Към момента обаче това не се случва на практика. Но трябва също толкова ясно да вземем предвид като каза колегата преди малко. Има и възможност за фундаментални научно изследвания в рамките на политиката за сближаване. Не знам дали одобряваме или не този факт, но действителността е такава. Голяма част от средствата за политиката на сближаване са насочени към научно-изследователска дейност. Защо? Защото няма географски баланс или при положение, че няма географски баланс по хоризонт 2020, разбира се, ни дадохме възможността чрез тематичните цели да се инвестират средства в а, изследователска дейност. И можем да кажем, че научните изследвания се извършват в рамките на Хоризонт 2020 година по критерия отлични а, постижения, но също така има и научни изследвания, които са включени в политиката за сближаване. Така че може би е крайно време да има малко повече яснота за какви научни изследвания говорим изобщо. В Хоризонт 2020 година има различни видове изследвания. Така, например, партньорствата за интелигентни градове са част от Хоризонт 2020 2020. И тук не става дума за центровете за отлични постижения, а за обмена на най-добри примери от цял Европейски съюз. Тоест няма нищо общо с, а, големите научни центрове. Програмата за МСП е в рамките на 2020 година също няма нищо общо с тези големи научни центрове. Така че със сигурност трябва да запазим критерият за отлични постижения по отношение на научните изследвания. Няма друг начин. А ако иск решим да прилагаме принципа за географски баланс, чисто просто ще сложим край на научните изследвания, и отлични постижения в това отношение. Аз идвам лично от държава, в която почти няма нищо не се прави в програмата 2020, Хоризонт 2020. Но не бива да се правиме, че в същата си програма има и други дейности, които отговарят на други критерии и които допълват протекта на сближаване. Направили сме научните получвания и става ясно, че в рамките на Европейските конфесионни фондове се финансира много оборудване за университетите, например. Така че въпросът е какво ще се случи за в бъдеще и с трудните фондове и с 2020, но това пък е съвсем друга тема. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Карел от Генерална дирекция научни изследвания и иновации. Благодаря ви. Разбира се, в Европейската комисия приветстваме становището. В него се подчертават е, няколко елемента, които са много важни за нас. Отличните постижения, които бяха подчертани нееднократно, отлични критерии за отлични постижения при подобора на проектите, по отношение на научни изследвания и иновации. Тоест, е, отлични постижения се търсят и в научните изследвания, и в иновациите. Рамката програма и Хоризонт 2020 са обхванали отличните постижения RIC, националните регионални инновационни стратегии за интелигентни специализация и социалното сближаване. Но отличните постижения е много важен критерий. Той ще ни даде възможност на способна на световно равнище доброто взаимодействие е много важно и в областната комисия работим за него. Много държим на такива взаим... успешни взаимодействия. Издаваме наръчници за националните власти. Центровете за отлични постижения също се споменават в проекто становището. Това отново е пример за добро сътрудничество, което дава резултати. Вярно е, че в момента потенциала на, на тези центрове не се използва напълно, но те наистина имат огромен потенциал. И за да можете напълно да се използват, се споменава и въпроса за обществената помощ. Бих искал да ви припомня, че на 4 януари беше изготвен работен документ от Европейската комисия, изготвен съвместно от Генерална дирекция Реджи, Конт и R&D. И целта е как може да се насърчат този вид центрове за отлични постижения и изборът ни е да се привилегирова подход, който да улесни процесът на кандидатстване за този вид проекти. Като цяло, чухме коментарите. Беше на вашата комисия, които до голяма степен съвпадат с подхода ни, затова приветстваме документа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ван Милтенберг. Имате думата. Благодаря ви. Ще бъда съвсем лаконичен. Много се радвам на подкрепата, която ми беше изказана, особено по отношение на бъдещето. Разбира се, имам подготвено проекто изменение за структурните фондове и бих искал много ясно да обясним какви са целите ни. Много неща могат да се направят с структурните фондове, но тук трябва да видим каква е целта на тяхното освояване. Искате да има взаимодействие, когато се използват средства и от рамковата програма, но искате да знаете какво се прави и с фондовете за стратегически инвестиции. Всичко това някакси трябва да се съчетае, а едновременно с това имаме нужда от гама от проекти с общи цели и всички тези проекти трябва да могат да бъдат финансирани на равнището на държава членка, т.е. трябва да се гарантира, че резултатите са конкретни и че те са в полза на обществото. Искаме проектите да имат добавена стойност, която ще ни позволи по своя страна да постигнем тематичните си цели. Трябва да разгледаме всички тези аспекти. Всъщност не е чак толкова лесно да се достигне до взаимодействие т.е. да се постигне то не само на теория, а и на практика. Европейската комисия заяви, че в момента се водят разисквания за промяна на правилата за държавите членки и че в момента се правят различни поручвания за държавната помощ и центровете за отлични постижения. Ами това ми дава надежда, че можем да постигнем нещо по-добро за бъдеще. Не бива да забравяме, че основната ни цел в създаване на работни места е економически растеж. С нетърпение очаквам съвместната ни работа. Благодаря ви за вниманието. The deadline for the amendments is Крайният срок за внасяне изменения е понеделник 13 февруари 12 на обяд. Много ви благодаря. Продължаваме с дневния ред. Координаторите имаха заседание на 24 януари. Беше изпратено резюме на решенията, за на на координатите. Одобрявате ли тези решения? Изглежда да точка разни. Някой има ли нещо да каже? Не. Припомням ви, че следващото заседание ще бъде на 28 февруари от 15 часа след обед. А сега бих искала да помоля координаторите да останат за много кратко заседание, само с една точка в дневния ред. Моля, останалите нали, членове на комисията да